Good afternoon. Добър ден. Уважаеми колеги, моля заемете местата си и запазете тишина. Добър ден на всички. Започваме работа. Днес и утре ни предстои заседание на комисията Либе. Започваме с приемане на дневния ред. След това предстоят съобщения и на подиума са вече първите оратори, които са ни на гости днес, за да ни представят доклада по напредъка по създаването на Съюз сигурност. Сега по дневния ред има някои промени в проекта за дневен ред, по-точно точка 11. Това е Фонда за управление на границите. Тази точка ще се разгледа в 17.45, а не в 10.30. Езиковия профил Днес имаме превод на всички езици, изключение на ирландски и хърватски. По-нататък, е, делегирани изпълнителни актове. Информацията беше предоставена на всички вас с е, писмо от 8 ноември. Срокът за внасяне на възражения беше определен и искам да ви напомня, че утре предстои електронно гласуване – Затова, моля ви, разпространете информация за това, че трябва да си носите електронните карти за гласуване. Започваме с първата точка по същество, както казах, доклад за напредъка по изпълнението на Европейската програма за миграцията. Най-напред ще изслушаме изявление от нашия госта Добре дошъл. Е, сред нас е Майкъл Шотър, директор за миграция и защита, генерална дирекция вътрешни работи в Европейската комисия. Поканихме комисията да представи доклада за напредъка по изпълнението на Европейската програма за миграция. Това е редовна публикация, която прави обзор на мерките на Европейския съюз от публикуването на програмата през май 2015 година. Е, този доклад е малко по-особен. Той би трябвало да бъде последния преди да встъпи в длъжност новата комисия. Тя би трябвало да направи равносметка на това какво сме постигнали преди многоочаквания нов, преди нов пакт за обежище и миграция. Той би трябвало да е деблокиран от съвета, така че да можем да приемем всички тези, които имат нужда от закрила. Към него би трябвало да има най-сетне законови пътища за търсещи обежища и законови иммигранти, в това число висококвалифицирани мигранти. Това предстои да се разработи. Очакваме да изслушаме презентацията. След това ще проведем дискусия. Предвидели сме за тази точка един час. Е, затова предлагам господин Шотър да говори в продължение на 10 минути, за да има време за депутатите да зададат въпроси, да направят коментари. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Искам да ви благодаря за това, че ме поканихте да представя доклада по напредъка за изпълнението на Европейската програма за миграцията. Както казахте, този доклад е малко по-особен, защото той обръща внимание на ключовите постижения от 2015 година насам. Освен това се спира върху стъпките предприяти на ниво Европейски съюз след последния доклад от март 2019 година. Нека да започна най-напред с ситуацията по различните миграционни маршрути. Най-напред общата ситуация по всички маршрути. Виждаме, че нивото се е върнало на нивата преди кризата. Към края на октомври беше с 92% по ниско в сравнение с периода от 2015 година. Сега по-конкретно източното и западното Средиземноморие, въпреки че там има значително увеличение по източно-средиземноморския маршрут, по-конкретно към Гърция и Кипър и съответно към Западните Балкани 7400 души пристигнаха през 2019 година Пристигналите в западната част на Средземноморието бележат спад през 2019 година. 27 300 към ноември и така в Западното Средземноморие 50% спад в сравнение същия период миналата година. Миналата седмица тук беше мой генерален директор – и той говори за конкретната ситуация в гръцките острови. Гърция е подложена на интензивен миграционен натиск от години. Както знаем обаче, предизвикателствата пред Гърция, пред управлението на миграцията, не са само гръцки предизвикателства, това е европейски въпрос, който предполага европейски отговор. Има нужда от категорични действия, за да се облегчи натиска върху островите, и да се подобрят условията за мигрантите и беженците, да се трябва да се повиши капацитета за прием там, както а, и във вътрешността на страната. Това е приоритет и комисията ще продължи да подпомага гръцките власти особено с оглед на предстоящия зимен сезон. Има нужда от по-ефективни процедури за обежище, за да се, ускорят, да се ускори обработката на мобите, както и да се ускори връщането на тези, които нямат право да останат. Комисията следи приемането на новия гръцки закон за обещо и миграцията. Законът беше прият на 31 октомври и беше обнародван на 1 ноември. Очакваме официално обявление на закона, за да оцени комисията съответствието му с нормативната база. Службите на комисията вече започнаха да анализират текста, с който разполагат, за да са сигурни, че той е в съответствие с европейското законодателство. Разбира се, ние приветстваме целта, за която е прият новия закон, а именно повече ефективност на процедурите. Но заедно с това е, внимателно ще следим да не се компрометира е, защитата и закрилата сега по централно средиземноморския маршрут – Независимо от значително увеличения брой пристигнали в Малта 3100, което е повишение спрямо миналата година, нередовно пристигналите по този маршрут са по-малко 30 13 000 за същия период, което е 44% спад в сравнение с същия период миналата година. И тази ситуация в е, централно-средиземноморския маршрут е доста различна в сравнение с периода 2015 и 2017. Едно е да говорим за пристигнали, друго е да говорим за натиска върху системата за обежище. Що се отнася до мобите за обежище, за целия Европейски съюз има стабилизация върху натиска върху националните системи. Натискът през 2019 година е отслабнал в сравнение с периода 2015 и 2016 но средният брой е по-висок в сравнение с преди кризата. Това е по молбите за обежище. Що се отнася до нередовното прекусяване на границите, този брой през 2019 година към 31 октомври възлиза на 103 000 най-низката цифра за този период от годината. Сега, с ваше позволение, ще се върна към общите постижения. Можем да кажем, че като цяло Европейския съюз през последните няколко години успя да положи структурни основи на цялостна европейска система за миграция. В известен смисъл ние възстановихме условията за повишаване на доверието. Разбира се, ние трябва да продължим да подобряваме своята политика и оперативна база. Можем да кажем, че сме изградили по-солидна нормативна база, основана на солидарност и подкрепа за държавите членки. Една част от тази обща рамка, разбира се, включва сътрудничество с трети страни. Сега, ако мога да взема за пример декларацията Турция-Европейски съюз. Миналата седмица моят генерален директор обсъди тази декларация с вас. Тази декларация е много важна и ние ще продължим да работим по нея, за да сме сигурни, че тя се изпълнява а, напълно, но това предполага усилия от всички страни. Сега ще спомена само инструмента за беженците в Турция. Това е добър пример за предоставянето на европейска помощ. 97% от инструмента за обежище са предоставени. Изплатени са близо 3 милиарда. Инструментът осигури подкрепа за основните потребности училищно образование, езиково обучение. Инструментът е, даде възможност да се осъществят вакцинации, здравни грижи и създаването на здравни центрове за мигранти. Що се отнася до финансирането в по-общ план, Европейския съюз предостави сериозна подкрепа и това се отнася за всички държави членки. Искам обаче да спомена е, помощта за Гърция, която възлиза на 2,2 милиарда от 2015 година. През септември 2019 година допълнителни 8 милиона бяха предоставени е, в, в, е, като неотложна помощ за предоставяне на сигурност, създаване на центрове за настаняване във вътрешността, Както знаем, не всичко е постигнато. Когато ставне дума за общата система за обежище, не успяхме да постигнем споразумение на ниво Европейски съюз за законодателната рамка. Постигнахме напредък по 5 от 7-те предложения. Знам, че Европейския парламент е свършил своята част от работата, но не сме постигнали резултата, който искаме. А, искам да ви уверя, че комисията ще полага неуморни усилия, за да а, се намери а, обща, обща основа, на която да се изгради по-справедлива система за обежище. Подчертавам, че има напредък по създаването на безопасни и законни пътища за лицата, имащи право на обежище. Това е успех. По-конкретно от е, цифрите на унези, които бяха презаселени, 63 000 души бяха презаселени в Европейския съюз от 2015 година. Насам тези усилия продължават. Комисията е, е отправила призив е, за продължаване на презаселването и през 2020 година. Получили сме ангажименти за 30 000 и сега анализираме е, финансовия аспект. Сега въпроса за връщане и реадмисия. Да, разбирам, че говоря малко дълго, но когато става дума за комплексна политика, това е неизбежно. Сега, повръщането и реадмисията, форма, официални споразумения за реадмисия бяха сключени с 23 държави. Докладът също така отчита, че има нужда от повече усилия, за да се подобри цялостния резултат. Имаме европейски визов кодекс, който дава възможност подходът да се индивидуализира спрямо съответната страна в зависимост от, от сътрудничество при реадмисията. Това ще влезе в сила през 2020 година. Продължаваме да приемаме план за действие за е, трафик на хора, за да разстроим работата на престъпните организации. И сега искам да спомена значителните резултати, постигнати в Нигер, че съвместният изследователски екип, финансиран от Европейския доверителен фонд. Също така създаването на Европейския център за трафик на хора в Европол, който подпомага държавите членки в е, разследванията и също така искаме да създадем оперативни партньорства с трети страни, една от мерките, прияти от съвета през 2018 година по отношение на външните граници и работата на Европейската гранична и брегова охрана и агенцията продължава работата по интегрирания подход, който се характеризира с изпълнение на регламента за Европейската брегова охрана, прият и влязъл в сила през 2016 година. Втори етап от изпълнение на този регламент се състои в това граничните служители и агенции да участват е в ход. Разбира се, благодарение на усилията на Европейския парламент, реформирахме съответния регламент, за да засилим ефективността на агенцията с постоянен състав от 10 000 служители и оперативно оборудване. Техническото оборудване ще се управлява от агенцията и когато регламентът най-сетне влезе в сила, което ще стане през декември, очакваме да започне реформата на агенцията. За тази цел е приета пътна карта. Това е необходимо, за да се назначат тези 10 000 души. Сега по отношение на Либия. Знам, че това е въпрос, който ви интересува живо. Той интересува и нас. Ситуацията е повод за притеснения. Ние трябва да ускорим евакуацията на най-уязвимите, да ускорим доброволното връщане и да засилим доброволното връщане. След началото на операцията по евакуация през 2017 година до 5 ноември общо 4240 души, в това число малолетни деца, бяха евакуирани. Сега ще обобщя е, и мисля, че постигнахме реален напредък през последните години, но ситуацията си остава несигурна. Геополитическите събития е, доведаха до нови предизвикателства. Имам предвид ситуацията в Северна Сирия. Ние трябва да продължим да работим по непосредствените предизвикателства – и да продължаваме с предприятата работа. Ние трябва да продължим в светлината на новопристигналите в поисточно средиземноморския маршрут да настояваме за подобряване на условията в гръцките острови. Декларацията Гърция-Турция трябва да продължи да дава резултати, въпреки че общата нестабилност е повод за притеснение. И разбира се, ние трябва да държим сметка за хората, които бяха спасени в морето и да търсим подходящи условия за слизане на сушата. През последните години имаше адхок решения за презаселване, взети от комисията, но това трябва да се подобри. Рамката стана малко по-предпазли, малко по-предвидима в рамките на съвместната декларация за намеренията между Малта, Германия и Франция, но разбира се, това не е заместител на стабилна реформа в системата за обежище и миграция. Ще спра до тук и ще ви дам възможност за въпроси. Председателят, благодаря. Както знаете, в 5 часа тук ще дойде комисария Джулиен Кин, който да говори по програмата за сигурност разполагаме с половин час. За това ще дам думата първо на координаторите, както обикновено, и след това ще дам думата на останалите депутати. И накрая ще дам думата на вас. От името на НП госпожа Дюпон иска да вземе думата. Не виждам координатор от НП, затова ще дам думата на вас. Заповядайте. Благодаря, господин Шотър, за вашето изложение. Се, че бе станало съвсем ясно колко е, е сложна системата и стратегията. Ние знаем, че имаме нужда от една такава обща стратегия, разбираме предизвикателствата, които са пред нас и виждаме какво се случва и в момента, което е още едно доказателство за това, че ни трябва стратегията. Вие говорихте за партньорството с трети страни, което е, задава въпроса и за връщането и реадмисията. 23 държави, е, с тях вече има споразумения. Това е много хубаво, но в същото време е, броят на е, хората, които са се върнали, е, е доста малък. Въпросът ми е, какви са вашите идеи за бъдещето, какви са стимулите, които могат да бъдат предложени в рамките на тези партньорства с трети страни, за да може да се приборим по-добре с организираната престъпност, да създадем сигурни пътища за миграцията, а може би да създадем нови интересни проекти с третите страни така че да опосредстваме и економическия растеж в тези страни. Благодаря. Госпожа Зипел. Благодаря, господин председател. Искам да започна с една предварителна бележка. Вие, господин Шотер, говорихте за криза, но това не е криза, която се състои в хората, които идват при нас, а по-скоро в невъзможността на, на държавите членки да приложат законодателството. Ние имаме от е, години вече едно законодателство, но то не се прилага. Няма добро регистриране на бежанците, процеса при, по убежището е бавен преходният период, за, в който беженците не знаят какъв е техния статус, е много дълъг и това осложнява тяхната интеграция в обществото. Затова искам да ви задам конкретни въпроси. Най-напред, вие говорихте за 150 хиляди нелегални беженци, които са дошли през 2018 година. За един континент с 500 милиона човека това не е проблем. Не би трябвало да е проблем, но имаме проблем с релокацията. 34 700 човека са през, презаселени. И то тогава въпросът е, че голямата част от хората не са и те пребивават някъде в много несигурни условия. Това означава и липсваща солидарност между държавите членки. На следващо място, при релокацията и през презаселването, броят който споменавате. Това какви цифри са? Цифри на хората, които са вече презаселени или обещаните от държавите членки, хора, които биха могли да бъдат презаселени. По отношение на бежанците от Либия имаме данни, но въпросът ми е вие говорите за 49 000. Знаете ли всъщност колко хора са в капан в Либия и са на никъде. На никъде, госпожа Интвелд. Благодаря, господин председател. Както, аз, както и госпожа Бирки Ципел, аз също искам да се спра на езика, когато вие говорите за кризата, за невъзможността или нежеланието на 28-те държави членки да намерят споразумение. Това е кризата, това е ефемизъм всъщност. 28 държавни права, правителствени руководители на цивилизовани държави не могат да се споразумеят, но те пък могат да се споразумеят с хора като Асад и Ердоган. Асад, който е всъщност един касапин. И се изпращат хора обратно в Сирия. Това са мръсни сделки, сделки, които се случват и в момента и с Либия. Това е ужасяващо, това е безобразие. Колегата от НП говори за за партньорства, за сътрудничество. Това не е така. Това са мръсни сделки. Така че нека сме ясни в изразяването си, в езика, който използваме и в избора, който ни остава. Сега, моите въпроси за сътрудничеството между Испания и Марокко. Явно има спад на, на нелегални и нерегулирани бежанци спада е с четвърт милион. Но вие казвате, че има предпазни клаузи. Добре, тук аз малко не разбирам. Имам въпроси. Ето, например, един холандски гражданин с происход от Марокко се връща от вакансия. Той бива проверен взима му се паспорта и той не може да продължи пътуването си. Това ли е новата политика? Това ли е новото управление на миграцията? Сега за Турция и Европейския съюз и декларацията. Вие говорите, че е на път споразумение за по-нататъчна подкрепа към Турция. Мисля, че и това е ефемизъм, когато се говори за управление на миграцията от страна на Турция. Така че тук бихте, бих искала малко уточнение. Сега за Нигер. Вие сте доста ентусиазиран по отношение на презаселването на мигранти. Ето обаче има голям риск при евакуацията от Либия. И на следващо място, пилотните проекти за е, законната миграция. Има малък ентусиазъм между държавите членки за това. Може ли да ни кажете кое работи, кое не работи, кои държави членки сътрудничат, кои не и какво може да се направи? Госпожа Стрик, благодаря. Благодаря на господин Шотер за презентацията и за това, което той описа в своето съобщение по миграцията от страна на комисията. Аз погледнах е, доклада, прочето го внимателно и виждам, че наистина е, прави впечатление, че броят на нелегалните мигранти е спаднал. Но този спад е свързан и с е, сътрудничеството с трети страни. Това е вероятно. Въпросът обаче е, има беженци, които имат нужда от, е, които имат нужда от защита и достъп до системата на обежището. На обежището. Когато чета обаче доклада, виждам, че Харватия наскоро взе решение, че има че може да се присъедини към шенгенското пространство и че изпълнява условията. От друга страна обаче има от страна на Италия и Испания а, много мерки, които вървят в, от, по, в посока на връщане, насилствено връщане на бежанците. Как може да осигурим спазването на нашите стандарти и законодателството, което сме приели? И накрая, на транзитните страни. Много хора са в тези страни и не, не могат да се придвижат напред или нито напред, нито назад. Какво може да направим за тези хора? За солидарността. Вие казахте, че много държави са поели обещания за презаселване. Добре, в бъдеще още 300 хиляди, но какви мерки могат да се предприемат за това да се намали броя на нелегалните мигранти? Какви са амбициите тук и какви са евентуалните възможности за сътрудничество с Турция и трети страни. За презаселването ние видяхме инициативата на Гърция, Кипър и България, които обещават повече, по-добър, по-общ подход, и то не само в, а, по смисъла на декларацията от Малта. Това е всичко много хубаво, но ще минат години, за да се приложи това законодателство и тази инициатива. Какво ще направи комисията, за да осигури солидарността? Господин Картино. Президенте, Благодаря. Прочетах доклада и видях там онова, което очаквах а, равносметка на постигнат напредък, знаем, че не е така. Знаем, че, виждаме, че това се признава в самия доклад. Нека да цитирам. Не всички аспекти на работата са приключили. Освен това, има нужда да се ускори приемането на нормативна база, за убежище и иммиграция. Кога ще стане това? Това го казах и комисарите по време на изслушването, както каза и комисария Аврамополус преди 5 години. В момента сме свидетели на е, слизането на суша на е, стотици и на смъртта на много хора. Ние всъщност има едно споразумение, споразумението от а, Малта, което като че ли не функционира. Що се отнася до споразумението с Турция, казвате, че то е решаващо за Европа. Предоставихте на Ердокан 6 милиарда. Това са пари на европейските данакоплаци Независимо от това, пристигат независ... непрекъснато заплахи от Турция. Какво смятате да приемете? Данните в доклада представят сегашното състояние, но ние трябва да говорим за бъдещето. Европейската система все още не е приета, тя е блокирана в съвета. Не можем да задължим онези, които не искат да участват, да участват. Има нужда от, от, от е, ясен подход казваме и повтаряме. Има нужда и ангажимент за създаване на горещи точки и центрове за задържане по границите. И тук искам да ви попитам какво ще направим. Благодаря. Председателят, не виждам представители на ЕКАРЕ. А вие? Добре, моля, госпожа Како. Благодаря за презентацията, господин Шотер. През изминалия период комисията се фокусира върху доброто прилагане на законодателството, но как функционира то в сравнение с функционирането на законодателството от началото на кризата? Това беше кратък въпрос. Да, от Гуе, госпожа Бьорк. Благодаря. Трябва да, да кажа, че подобно на много колеги от социалистите и демократите и от групата Реню, аз мисля, че ни липсва една рамка – рамка на достопочтеност за това как Европейския съюз се държи по смисъла на, Европ... на Женевската конвенция на спасяването на човешки животи в морето и опазването на човешките права в съседните страни. Вие говорихте за е, взаимното доверие, но то на какво почива на мръсни сделки с Ердоган, с Либия и е, даже с Асад. Така че това не, тук не, не може да става дума за взаимно доверие. Ние не искаме да продължаваме в тази посока. А бих искала да науча нещо повече за това колко хора можаха да получат убежище и защита, а не само да говорите за намаляващи тия брой бежанци. Какво колко други континенти и страни са дали защита на бежанците. И какво се получава, какво е, каква е ситуацията е, за спасяването на човешки животи в морето, защо не се декриминират усилията на хората, които се опитват да спасят е, отдавящи се. И на следващо място, сътрудничеството с трети страни. Има много доклади и документация за нарушение на човешките права и насилствено връщане, връщане на бежанци. Мисля, че това не може да се дегизира като наш успех. А ако го правим, то тогава това е огромен наш проблем. Моля, обяснете ни, как това може да е успех и как може наистина да преосмислим миграционната политика на Европейския съюз, така че да спазим международните стандарти и обещания. И още нещо. Що се отнася до форума за беженците в Женева през декември, е, чухме обещанията за презаселване, но тази рамка не би трябвало да зависи от условия. Тази рамка се използва като инструмент за погодби и за споразумения с трети страни. Това не беше целта. Какъв е броят всъщност на презаселените хора? Нямаме дългосрочно решение. Е, броят на презаселените не е достатъчно висок. Ние очакваме повече обещания господин Тове. Благодаря, господин председател, за презентацията. Мисля, че повечето от нас в дългосрочна перспектива разбират, че трябва да намерим устойчиви решения за ситуацията и че трябва да отбележим напредък. За мен е много ясно. Има много какво да се направи. Напредъкът не е достатъчен. Няма обща позиция на политическо равнище, нито в Европейски парламент, нито между държавите членки. Но за мен е много ясно, един начин напред би могъл да бъде да създадем по-ясна разлика между бежанците и економическите мигранти. Би било интересно да споделите с нас някои от вашите становища и идеи в тази област? Каква официална политика може да предприемем в тази насока? Госпожа Борек. Благодаря, господин председател. Уважаеми, извинявайте. Аз разбрах, че казвате моето име Буркарт. Извинявайте. Благодаря. През последните години ние видяхме все повече климатични бежанци. Хората напускат домовете си вследствие на климатичните промени. И броят на тези хора ще нараства. Европейския съюз не приема официално климатичните бежанци и, беж... и конвенцията по бежанците също не покрива тези хора. Моят въпрос е, комисията започва ли да мисли за политическите последствия от нарастващата климатична миграция. Благодаря ви. Госпожа Алсалани. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Шоптович, за вашата презентация. Аз съм... Казвам се Салани и когато говоря за миграцията, за мен е много трудно да видя беженския поток като, като, беж, като криза. Аз самата съм мигрантка и, и дойдох в Европа преди 15 години. За мен това беше лична катастрофа и това е моята перспектива. Това е катастрофа и криза за самите бежанци. И искам да споделя и подкрепя мнението на преждеговорившите колеги в този смисъл. Имам специален, специфичен въпрос. Във вашия доклад вие казвате, че нелегалните преминавания на границата през Западните Балкани, тези преминавания се увеличават. Аз се срещнах с боснински неправителствени организации и те са много загрижени за това как правителството се отнася към мигрантската ситуация и как мигрантите живеят в ужасяващи условия под човешкото достоинство. Ние даваме пари, добре, но няма последващи действия, няма, няма преглед, няма контрол на ситуацията. Много неправителствени организации, на тях им е забранено да, да предприемат последващи действия. Как от страна на институциите може да се предприемат последващи действия, когато даваме пари? Госпожа Буркарт. Благодаря, ще се скажа на немски. Господин Буркарт, ще започна с това което бе казано за Харватия. Аз не четох доклада, но ме интересува дали комисията има някакви резултати за насилственото връщане. Първи въпрос. Втори въпрос. В доклада се казва, разбирам, на пета страница, че 20 000 афганистанци ще бъдат върнати, но не се казва никъде че Ердоган заплашва и казва, че ще върне 2 милиона сирийци. Как се отнася комисията към тези изявления? Това значи ли, че ние не може да връщаме сирийци в Турция вече? И на следващо място ситуацията на гръцките острови. Какво е новото тук тази година? Какви нови мерки ще се предприемат? Защото от година имаме едни и същи изисквания, но няма последствия и резултати. И още 5 секунди. Нашият вътрешен министр Сейхофер предложи нова система за обежището. Той ще го представи официално през март и април. Искам да попитам, той сам ли е в тази инициатива или е говорил с комисията за нея? Благодаря, господин Фест. Ähm, äh, Благодаря, господин Шотер, за вашия доклад. Имам личен въпрос. Е, както разбирам по акцента, вие сте англичанин и знаем, че предстои Брексит. Значи, как това се съотнася с вашата позиция да формулирате правилата за презаселването и миграцията, след като вашата страна няма да бъде засегната от тези е, правила? Вие правите политика за бъдещето, но вашата страна е изключена от тези правила и от тази политика. Мисис Дейли. Госпожа Дейли, благодаря господин председател. Ако европейските държави се притесняват за броя, който а, мигранти, които влизат, може би трябва да престанем да способстваме конфликтите и войните. Единствената криза тук е хуманитарната криза на жертви на тези войни. Две области, в които искам да задам въпроси. Вие правилно казахте, че сте много загрижен за ставащото в Либия тогава ми се стори малко иронично, когато говорихте за Малта и очудващото намаляване на броя и не споменахте сделката между малтийските власти и Либия, което вероятно е в противовес на международното морско право, където те обратно изпращат мигранти в водите. Също така ми се иска да коментирате ставащото в Харватия. Наистина незадоволително беше изслушването тук миналия четвъртък за ставащото там и готовността на комисията да даде зелена светлина на Харватия, що се отнася до Шенген, въпреки неоспорими доказателства на нарушение на международното законодателство. Вие признате, че това е предизвикателство, но ако решавате да дадете дори повече средства на хрватските власти, имам двустепенен въпрос. Има доказателства, които вие признавате. Вие наистина провеждате един а, жалък механизъм за проверка. Не можеха да отговорят а, провеждащите го доли за, а, на основни въпроси и е, Харватския правен център казва, че всичко е наред, а той дори не е направил посещение на място. Така че какво правите вие, за да се уверите, че от харватска страна се харчат парите както трябва и нещо се прави за човешките е, права? Защото НПО-тата, които говорят с нас, ни казват, че не става такова нещо. Нашето заключение е, че или сте толкова некомпетентни, че нямате представа какво става, но аз лично не вярвам, че е така. Мисля, че това е нарочно. Мисля, че а, нарочно а, работи така с държави, които връщат обратно хората. Дори когато знаете, че се нарушава човешките права. Така че искам да знам, ще започнете ли процедури по нарушение срещу Харватия за нарушаването на правото за достъп до международна по закрила, което е, е все пак реално право, или просто нищо няма да направите на, за тези, които връщат обратно хората. Госпожа Бургхарт. Този път наистина беше моето име, не се обърках. Благодаря на господин Шотър. Имам много конкретен въпрос за него. Вие говорихте за зимата и това, че лагерите в горещите точки ще а, се влушат условията там и ще бъде все по-трудно. Какви мерки ще предприеме комисията за, за да осигури някаква защита на тези места и да избегне хуманитарни катастрофи. Втория ни ми въпрос е за Босна и Херцеговина. Знаем, че средствата там не са достатъчни. Виждаме, че не са. Има местни власти, които поради различни причини не успяват да се справят с капацитета, който разполагат. Какво ще направи комисията в следващите месеци? Много е студено. Хората умират в горите и по пътя. Какво ще направи комисията? за да се справи с тази критична хуманитарна ситуация. Господин Свегар. Благодаря, господин а, председател, господин Шотер. Наистина а, това, което представихте с оглед на а, несъгласията в съвета няколко въпроса от мен в краткосрочен и средносрочен план. Първо, първо за споразумението от Малта. Знаем, че само няколко държави членки са се присъединили. Става въпрос за десетки хора спасени а, във водите. Каква е вашата амбиция в това отношение? Къде ще ни доведе рамката? от Малта и какви са целите ви за реципрочност? Какво могат да направят другите държави членки, които участват в тази схема? Втори въпрос за средствата, които се изпращат е, в трети страни в тези схеми за сътрудничество. Имате ли като комисия някаква представа от вашия мониторинг, вашето систематично наблюдение, как се използват средствата, дали се използват за целите, за които са предвидени и по-конкретно Турция. Турция вече се движи в посока безопасност. Не използва ли нашите средства за това? И се надявам, че не. Може ли да получим някакво уверение, че не се използват наши средства за това Турция да отпуска обратно хора в Сирия. Следващата ораторка. Госпожа Конке. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Шотер. Сътрудничеството в Шенген спазва човешките права, и това е нещо, което една държава, която се присъединява, трябва да спазва не само на думи, но и на действия. Като уважава и се обявява за уважително отношение към хората на границите извън тях. Ситуацията в Харватия и Босна и Херцеговина и документираните злоупотреби и нарушения на човешките права, а, приемливо ли е? или не е достатъчна причина все пак да се отложи приемането на Харватия в Шенген? Благодаря, госпожа Келер. Господин председател, моя първи на първо място си е, към господин Шотер за поясненията и вашето представяне. Два въпроса. Първия е, подобен на колегата Елса Хани и госпожа Кунер. Броя а, е, лица а, от а, лагерите в Босна и Херцеговина и те, условията там. Друг въпрос, който наистина засегнахте достатъчно добре, сътрудничеството, координацията между държавите членки за процедурите за а, обежище. Какво правите, за да може постепенно да има по- споделена последователна практика професионална, защото виждаме, че Дъблин, разбира се, е един голям въпрос, е, тема, но също така и практиката на властите на местно равнище. И така, сега трябваше комисаря Кинг вече да е сред нас, така че ще ви помоля наистина в резюме да дадете отговор на въпросите, които бяха зададени в следващите 10 минути. Ще продължим да чакаме господин Кинг, но не би трябвало да е по-дълго от 10 минути. Имате думата. Благодаря, господин председател, за вашето разбиране, но също така и за въпросите. Някои от тях не са толкова лесни, толкова много въпроси ми зададахте от различни страни. Ще се постарая максимално, за да не пропусна да отговоря на някой въпрос. Имаше много въпроси около темата за сътрудничеството с трети страни, но бяха зададени от различни гледни точки. Някои се отнасяха, бяха назовани като мръсни сделки, по-скоро обаче бяха наречени от други и партньорства, но трябва да е ясно. Нормално е да комуникираме с останалия свят и считам, че комисията вижда има решения за изграждане на устойчив и обхватен отговор на предизвикателства, които са изключително сложни и трудни. И това е свързано с изграждане на партньорства с трети държави. Това не означава компромис с нашите основни човешки права и стандарти и ценности, но означава комуникация, общуване с трети страни. Това се случва по най-различни начини ангажиране по темата връщания, за да подобрим ситуацията свързана с връщането. Тя не е задоволителна. Някой друг пък зададе въпроса за разграничаването между економически мигранти и бежанци, естествено, че ние трябва да защитаваме и закриляме тези, които са бежанци, не трябва да закриляме тези, които са економически мигранти. Но как да го направим, как да преценим? Ами може да го направим с сътрудничество с трети страни, изграждайки партньорства, изграждайки споразумени за връщане и също така работа по доброволно връщане. Ние извършихме много, много доброволни връщания и сме изградили всичко това с нашите международни партньори, например Международната организация по миграция, ИОМ, изграждайки пакети за връщане, като се опитваме да помогнем на хората да се установят обратно в своите държави по происход. Сложно е, но е необходима работата и трябва да извършим. Трябва също така да работим по оформяне рамкиране на нашето развитие, така че да имаме чувствителност в това отношение. Да, чувствителност за економическото развитие, но и цялостния контекст. Мисля, че контекста, политиката в този случай е ясна, но също така можем да изграждаме партньорства в областта на образованието, пилотни проекти, те са много важни, съществуват. Малмащабни са на този етап, но имаме намерение да ползваме средствата, които съществуват, с целта да станат по-мащабни. Много конкретни са. Испания а, участва с Марокко, но има и други примери. Но и двата, както е името им, са пилотни проекти, но наистина очертават някакъв път напред, който служи също така и на интереса на държавата по происход, защото може да имаме известен опит в областта на информационните технологии, което е ценно, особено когато се връщат по законни пътища хората, пилотни проекти, образование. Това може да е положително, заедно с споразуменията и организацията за обратно приемане. И това го споменах и когато говорих за увеличаване на ефективността ни при връщания, идеята ни е, че в бъдеще с новия визов кодекс, който влиза в сила през февруари 2020 година, да се постигне това, трябва да го приложим. Много от вас коментираха използването на думата криза. Аз мисля, че доколкото споменах криза, имах предвид миналото това, което имахме като брой лица, а не а, да назова това, за което говорим днес. Наистина ситуацията е много силно променлива. Виждаме големи промени от един а, маршрут към друг маршрут. Трябва да следим ситуацията в различните места на света, ставащото в Либия, в Сирия. И виждаме колко е несигурно всичко като ситуация. Няма място за почивка и успокоение, но ми се струва, че наистина ще се съглася думата криза не е обоснована, що се отнася до статистиката, която виждаме днес, но трябва да извлечем полките от кризата, която преживяхме преди няколко години. И от тук е необходима и по-добра система. Много хора считат, че са блокирани сравнително нещата, действията, но комисията иска да започне отново и да започне а, с едно ново, а, нова инерция с този пакет, за да продължим напред. Няма друга альтернатива, няма а, друг изход, освен да продължим напред и това е а, гледната точка на комисията. Беше ми зададен конкретен въпрос по настаняването, преразпределянето с конкретните цифри. Комисията може и Европейския съюз като цяло може да види какво е постигнато в последните две години и да се нарече всичко това положително постижение както и други държави в. Тоест, други държави в света отстъпват от а, това приемане и вътрешно разпределение, а за разлика от Европейския съюз, който а, върви напред. И говорим за законните пътища на миграция. 63 000 бежанци са разпределени настанени от 2015 година. Тук не говорим за ангажименти, а реална система. 20 държави членки са поели ангажимент да предоставят повече от 50 000 места. Тук говорим за ангажимент. До 7 октомври 2019 39 000, 78% от общия ангажимент всъщност са разпределени и настанени. Всъщност не сме стигнали до тези 50 хиляди действително, но правим всичко възможно и ни остават още няколко месеца, за да използваме бюджета по тази тема. Постигаме наистина този ангажимент от 50 хиляди, т.е. смятам, че наистина можем да се похвалим с тези постижения. Наистина трябва ни по-сигурна система от тук нататък. Ето защо е много важно рамката да бъде въведена. И е отлична работата и на парламента в това отношение, за да има рамка за презаселване. Не искам да казвам думата предварителна условност, но все пак, ако деме, вземем за пример механизма за преход – наистина трябва да помислим как да фокусираме държавите членки. Имаме Тунис и Либия, сега Ирланда. Наистина е добре да знаем къде са необходими ресурсите, за да откликнем на тези стратегически нужди. За това ни е необходима такава рамка и тя действително представлява един по-добър начин на действие. Друг въпрос, който се чуваше отново и отново е загрижеността за действия по отблъскване и по-конкретно Харватия. Не искам да повтарям това, което казах за присъединяването към Шенген, но наистина трябва да отговоря на този въпрос. Имаме правилата за отделната оценка на молбите за убежище и това е част от европейското законодателство. Това е нещо, което се опитваме да спазваме, но ако се поставите на нашето място, наистина е трудно да бъдем на място, когато тези действия по отблъскване се осъществяват и след това да а, удостоверим, че всичко това се е случило. Ние наистина взехме последващи действия след съобщенията, които постъпиха. Мисля, че колеги от Генерална дирекция Холм отидоха в Харватия, за да разследват случая, но трябва да се докаже и не винаги е лесно всичко това да се включи в една процедура по нарушение. Това, което мога да ви уверя е, че гледаме на всичко това изключително сериозно и работим с държавата членка, за да видим какво може да се направи. Естествено, работим с местните органи, националните органи и ви уверявам, че ще има последващи действия от наша страна по тези теми. С какво не можах да се справя? На кой въпрос? Споразумението с Малта. От Малта. Трябва да приключа, но Имаше въпроси към мен, както ми кажете, господин председател. Комисарят чака, се чува коментар извън микрофона от председателя. Нека се опитаме да спазим графика. Само да отговоря за Малта. И ние като комисия искаме да видим колкото може повече държави членки които да се включат в това споразумение между четирите държави членки, които споменах. Това споразумение е изключително положително, доколкото обединява тези държави членки а, с различни гледни точки за пътя напред. В този смисъл е много положително положителна идея за това как да се предостави солидарност в а, конкретни условия. Важна е и работата, която комисията се опита да извърши през лятото, за да подпомогне всички тези слизания на сушата, но за да се случат всички те, било то в Малта или в Италия, тези държави членки, за да знаят, че няма да останат сами, че имат други държави членки, които ще ги подкрепят, Германия, Франция, бяха там, но имаше и други държави членки. Това, което е обещаващо за тази декларация е допълнителната яснота, която се принася, що се отнася до прогнозируемостта и комисията след приемането на декларацията продължи да работи с държавите членки и с други, за да уточни как точно ще се провеждат различните процедури, как с Frontex, с другите агенции, за да можем на практика да покажем, че солидарността работи, че може да се извърши ефикасно сътрудничество между държавите членки и това да бъде един положителен пример, на който да стъпим, когато се надявам скоро можем да обсъдим положителната рамка за европейската, европейските правила за обежище. Благодаря ви за вниманието. Да, нека бъдем любезни с комисаря, който ни чака.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 Както казах, за нас е чест да приветстваме с добре дошъл комисария Кинг. Жив и здрав, в добро здраве! На няколко пъти му казваме преждевременно довиждане – но сега той ще ни представи една много важна тема. 20-я доклад за напредъка по Съюза на сигурност. Там ще бъдат представени постиженията на комисията в областта на сигурността, но също така и неотложните приоритети, които налагат спешни действия. Добре дошъл на комисария Кинг. Очакваме да чуем от него основните елементи на неговия доклад, както и становището, на, становището за състоянието на Съюза на сигурност. Нека да ви напомня, че усилията за нова стратегия за вътрешна сигурност продължават и нашата парламентарна комисия подчертава необходимостта новата комисия да продължи структурния диалог по този въпрос, искам да отбележа, че предложената структура новата комисия вече не предвижда комисар, който да отговаря за Съюза на сигурност. И сега за нас е привилегия да изслушаме представянето на 20-я доклад за напредъка по Съюза на сигурност. Разполагаме с време до 17.30 часа и ще имаме време и за дискусия. Благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати. Радвам се, че пак съм тук и имам нова възможност да обсъждаме съвместната ни работа по Съюза на сигурност, както намек на председателят. Събитията като че ли се наговориха така, че аз да остана тук още няколко седмици. Има, това е малко като рок групите от 70-те години, които казват довиждане и пак се връщат. Но аз се радвам, че пак мога да се явявам пред вас по тези важни теми. Сега обсъждаме 20-я доклад – състоянието на Съюза на сигурност. Надявам се, че сте успели да го прочетете. Доста дебеличък, но то е добра възможност да направим преглед на това, което постигнахме заедно, но то е и добра възможност да видим кои са неотложните мерки, които предстои да предприемем. През последните години видяхме, че заплахите се развиват и увеличават. В отговор се опитахме да изградим истински съюз на сигурността, но има и какво да предприемем. Сега за тероризма. От гледна точка на терористичната заплаха, ние се опитахме да въведем нови правила, за да затрудним достъпа до огнестрелни оръжия, финансиране, засилихме обмена на информация с мерки за повишаване на оперативната съвместимост между нашите системи за, най... за оползотворяване на съществуващата информация. В усилията за борба срещу радикализацията подкрепяме онези, които работят на място в нашите общности за обмен на най-добра практика. Изградихме сътрудничество с интернет платформи и предложихме някои нови правила за по-ефективно противодействие на туристичното съдържание онлайн. Засилихме издържливостта си срещу нападенията с защита на обществените пространства, с повече е, защитен а, срещу химически, биологични и други средства. Агенциите като Европол и Евроюста помогнаха на държавите членки да се преборят по-добре срещу престъпленията, киберпрестъпления, терористичните престъпления. Тази преглед дадах за пример подкрепата за Германия и САЩ при разрушаване на пазара в тъмния интернет, на който беше възможно да се търкува с наркотици и документи. Всичко това говори за предизвикателствата, идващи от киберпространството. Това предполага мерки от наша страна. Предвидихме нова стратегия а, за защитено срещу атаки и ако има атаки, да се възстановим по-бързо. Засилваме възпиращите механизми, а, за, така че вероятността извършителят а, да бъде заловен и наказан да се повиши разработихме инструментариум за кибердипломация, който включва режим за санкции, рамка за сертификация, така че да се увеличат стандартите за киберсигурност. Също така има нови предизвикателства, свързани с дезинформация в политическото пространство, насочена срещу демократичните процеси и институции. В е, отговор на това предвидихме някои контрамерки, система за бързо предупреждение, така че държавите членки бързо да установяват наличието и да неутрализират такива усилия. Създаде се общност от проверяващи съдържанието, работим с гражданското общество, за да се установяват и анализират кампании за дезинформация – Натиснахме на интернет платформите да подпишат кодекс за поведение с акцент върху дезинформацията и ги е, държим отговорни за спазване на ангажиментите. При две седмици а, е, ние публикувахме а, е, документ, в който бяха изложени практиките, и мерките за спазване на ангажиментите поети по кодекса. Ние Привесваме ангажимента на платформите да работят по този въпрос, да станат по-прозрачни, но откровено казано напредъкът е различен между раз, различните подпис, участващи страни. Трябва да видим какъв е а, акцента върху какво е въздействието на мерките за саморегулиране и трябва да гледаме мерки за независим контрол. Фактът, че продължава да има автоматизирана пропаганда, говори, че има нужда от повече мерки във всички области. Не искаме това да стане новото нормално. Последната стъпка в този процес ще бъде официалната оценка в края на януари, след допълнителни консултации с независими експерти, както и е, членове на аудиовизуалните услуги. Това ще стане в началото на следващата година. Ако резултатите се окажат неудовлетворителни, ще имате възможност да ги обсъдите. Ние ще имаме, след това ще видим какво има нужда да се направи в това число, евентуално регламент. Заедно с това работим за гарантиране на критичната цифрова инфраструктура, в това число мрежата 5G. Това е много важно за интернет, не само за комуникацията, но за економиката и обществото. Не можем да сбъркаме тук. Не, много е важно не само тръбите да са здрави, но и водопроводчикът да е компетентен. Трябва да се гарантира не само цялостното качество на продукта и практиките за киберсигурност, но също така и вероятността доставчикът да бъде уязвим за влияние на външни страни. 27 държави членки с помощта на Комисията и Агенцията за киберсигурност публикуваха доклад за координираната оценка на риска по 5G. Следващата стъпка ще бъде до края на годината с всички държави членки да се публикуват набор от мерки, които да се предприемат за неутрализиране на идентифицираните киберрискове. Ние държим да следваме подход основан на риска. Усилията ни не са насочени към конкретен регион или доставчик, но непрекъснато подчертаваме, че след, в следващия етап на неутрализиране някои доставчици на някои продукти може да се окажат така, повод за притеснения. През последните три години постигнахме много по противодействието на заплахите, но става много. Заплахите не са изчезнали. Никой от заплахите, заедно с заплахата от джихадистския тероризъм, ние сме свидетели на засилване на десният екстремизъм и антисемитски антисемитски е, атентати, както в Хале. Има спешна потребност от споразумение е, по предложението ни за противодействие на туристичното съдържание онлайн. Това включва не само джихадистското съдържание, но и е, цялото екстремистско съдържание, което всъщност възлиза на тероризъм. Целта е да се предвидят ефективни мерки за недопускане на разпространение на на това съдържание онлайн, като не се възпира свободата на информацията. Радвам се, че започнах дискусии в рамките на трилог. Благодаря на докладчика господин Яки, благодаря на всички докладчици в Сянка за ангажираността им и се надявам, че всички заедно ще успеем да постигнем бърз напредък. Предстоят и други законодателни предложения, които е, предполагат бързо решение. Първо за електронните доказателства. Радвам се, че имаме проекто доклад. Е, също така европейската киберсигурност – мрежата, националните координационни центрове. Всичко това звучи доста сложно, но то предполага изграждане на умения за киберсигурност в целия съюз. Също на интелигентни системи за управление на границите, по-конкретно техническите изменения към законодателството за ЕТИАС. Тези предложения са много важни за изграждане на Съюза на сигурност. Освен това, и ще се спра на това само за кратко, заплахата от, от джихадистския тероризъм си остава с смъртта на Ал-Багдади. Ние не бива да сваляме гарда. Освен предизвикателството от саморадикализирали се индивиди, ние трябва да работим с онези, които са били в затвора за ради... джихадизъм или са били радикализирани в затвора и все още има заплаха от чуждестранни джихадисти. Събитията в Сирия не ни улесняват и бягството на членове на Даеш от затвора осложняват нещата и държавите членки трябва да използват наличните информационни системи, така че да идентифицират евентуалното пресичане на нашите граници от джихадисти. Аз съм убеден, че ние днес сме в по-голяма степен в състояние да идентифицираме и противодействаме на онези, които може да направят опит да влязат в Европа с намерението да извършат терористични актове. Заедно с това държавите членки трябва да приложат стриктно вече приприяти мерки, като законодателството за оперативна съвместимост, както и законодателството за огнестрелните оръжия. Както казахме, ние ще продължим да следим за ефективното спазване. Постигнахме напредък по спазването на редица досиета, като резервационните данни на пътниците, регламента за защита на личните данни, но има области, които са изложени в доклада и които предполагат повече мерки от страна на държавите членки. Този доклад за изграждането на Съюз на сигурността включва не само Европа, но и предполага работа с партньорите. Ние подкрепяме активно международни организации и трети страни в усилията им. Е, един пример, към който искам да привлека вниманието ви, ние даваме финансов принос към а, програмата за пътуване чието, чието бенефициенти са в различни региони. Става дума за спазване на резолюцията на ООН 2396 от 2017 година. Тя изисква страните да изградят способност да обработват резервационните данни на пътниците. Както знаете, тази инициатива на ООН е е, се осъществява в Западна Африка, Сиера Леоне, Того, Кот Дивуар, Мавритания, Нигерия, Нигер. Очевидно, интересът е силен. Тази програма на ОНЕ работи и с други региони, където където, е, откъдето има големи обеми лица, влизащи в Европа, но също така Близкия изток, Средна Азия и Азиатско-Тихоокеанския регион ние ще подпомагаме ОНЕ в тези усилия. И накрая няколко думи за Нова Зеландия. Заедно с доклада за Съюза на сигурност, представен днес, ние приехме препоръки към съвета за разрешение за преговори с Нова Зеландия за обмен на информация за борба срещу тероризма. Тук са включени същите гаранции защита на личните данни, както са страните в Близкия изток и Северна Африка насоки, които приехме през декември 2017 година. Това е важно. Според нас има спешна потребност и взаимна възможност да засилим сътрудничеството за сигурност с Нова Зеландия. Аз посетих Нова Зеландия през юни и стана ясно, че Нова Зеландия е партньор, който мисли като нас и е изправен пред същите предизвикателства и заплахи. Едно по-тясно сътрудничество би било полезно и за тях, и за нас. Вече работим с Нова Зеландия за киберзаплахи, дезинформация 5G. Бъдещото споразумение с Нова Зеландия за обмен на лични данни и борба срещу тероризма ще ни даде възможност да разширим сътрудничеството в области като кибер, престъпления, експлоатация на деца и борба срещу терористичното съдържание онлайн. Потребността от това стана пределно ясна след атентатите в Крайсчърч тази година. Това споразумение показва, че някои от нашите най-близки партньори, с които мислим по един начин, може да са да се намира доста далечно. Става дума за ценности, а не за разстояние. В заключение, това е поредният, най-новият, но не последен доклад за състоянието на сира за сигурност. Колегите в новата комисия казаха, че ще намерят начин тази работа да продължи и да продължат да докладват пред вас за това, което сме постигнали. Напълно е възможно да няма един комисар в, с ресор сигурност. Четейки възложителните писма, виждам, че това е ресор, който влиза който е част от ресорите на няколко а, комисари, но това предполага съвместна работа по тези въпроси. Благодаря, господин комисар. Започваме дискусията. Най-напред започваме с координаторите. И преди да дам думата на комисаря, Предлагам да чуем всички въпроси, за да може накрая той да отговори на всички тях. Започваме с НП и госпожа Мецола. Благодаря. Най-напред. Искам да ви благодаря. И да ви кажа, че сме много радостни за това, че вие сте все още тук. С интерес очакваме следващите седмици, така че да може да продължим нашата работа. Така както го правихме по времето, когато бяхте комисар. Искам да ви благодаря за важната работа, която свършихте по отношение на терористичните заплахи. Благодаря и за вашия принос за по-добрата информация, така че да сме винаги стъпка напред преди терористите, така че да може да защитаваме нашите граждани. Ние знаем, че има много атаки, които се случиха, но има и много, които бяха спрени. Медиите не говорят за това, но ние трябва да сме горди именно и заради тези усилия успяхме да спрем много атаки. Но, както казахте, има много ясни заплахи и трябва да продължим да поддържаме отворен диалог в нашите общности и да завършим регламентите и правилата, свързани с терористичното съдържание онлайн. Правилно е, вярно е, че хората продължават да бъдат радикализирани онлайн, онлайн а и връщането на чуждестранните бойци в Европа може да застраши нашата сигурност. Затова трябва да се запитаме какво може да направим в този смисъл, а именно по отношение на сътрудничеството между националните правителства и как да използваме по-добре информацията, която имаме за тези индивиди. Ние обменяме информация. Има държави членки, трети страни, <clears throat> които обаче които обаче намаляват качеството на нашата информация. Трябва да направим нещо тук. Трябва да се борим срещу дезинформацията. Трябва процесът да е прозрачен. Много често обаче действаме прекалено късно и прекалено малко трябва ни глобален отговор на глобалните проблеми. Може ли да ни кажете как да анализираме сътрудничеството между Европейския съюз и трети страни по отношение на сътрудничеството и може ли да ни кажете как европейските институции виждат ролята си по отношение на компетенциите на отделни държави членки и тяхната резервираност в областта на сигурността. Какво може да направим? Може би няма да остана да чуя вашия отговор, но ще го следя по интернет. Благодаря. Моля, ограничете изказванията си за две минути. тъй като напреднахме доста във времето, а ни предстои общ, общо разискване. Имаме още една точка. Така че нека не надвишаваме времето за изказване. Моля ви, колеги. Ние винаги сме се опитвали да изслушваме колегите, да и слушаме неговата логика, но бих бил благодарен, ако се ограничите до две минути. Госпожа Сипел, благодаря. Ще говоря днес на немски. Спомням се, имахме среща след изборите с комисар Кинг и тогава смятахме, че това ще е последната ни среща. Да видим дали ще има и следващи срещи с комисар Кинг, зависи от развитието във Великобритания, естествено. Комисар Кинг, вие казахте ясно, че има проблем, който нараства с организираната престъпност, тероризма и вероятно с насилието от страна на дясното. Но дясно екстремистското насилие, пред, според мен, представлява по-голям проблем в много области, отколкото другите форми на тероризъм но това е ново развитие, според мен. Как виждате вие въпроса? Как виждате вие тази тенденция? Говорихте и за предизвикателствата, които проистичат от цифровизацията, от атаките и от дезинформацията в цифровите мрежи. Вие говорихте за това, че има нужда от сътрудничество и че натиска върху доставчиците расте. Моят въпрос е какъв е натиска върху държавните органи да сътрудничат? Защото <clears throat> ясно е, трябва да говорим с доставчиците на интернет услуги, но когато няма разбиране за проблема във властите и органите и нуждата от контрол, то тогава предизвикателствата не могат да бъдат предизви... при... При... приватизирани. Тук според мен властите трябва да наваксат голяма част от отговорността си. Когато говорим за сигурността, рефлексът е националните държави имат компетенцията тук. Но в крайна сметка националната сигурност, европейска сигурност, двата елемента не могат да бъдат разделени. Така че сигурността е и европейска компетентност, защото много от мерките са трансгранични. За това, според мен, е необходимо нашите правни системи да се сближават, но виждам, че трае много дълго време, докато се случи едно такова сближаване. Моят въпрос е, как виждате вие едно неприлагане на европейските разпоредби или тяхното закъсняло прилагане в държавите членки? Какви са последствията според вас? И на последно място, чух новини за нарастващ внос на кокаин и други наркотици. Пътят в Европейския съюз на наркотиците са многообразни. Въпросът ми е, как европейските власти провеждат контроли, така че те да са ефективни. Благодаря ви. Госпожа Интвелт, благодаря. Благодаря за вашето присъствие, господин комисар. Вие направихте едно сравнение. Аз искам с, с вашето на, евентуално напускане, но вие така или иначе сте много популярен. Аз искам да сравня а, това, което вие казахте с един наш много популярен футболист. Той обаче продължава да играе, въпреки че все казва, че ще напусне. Но така или иначе, този обмен на мнения е рутинен имаме повече или по-малко същите въпроси и същите отговори, не виждам фундаментален напредък. И имам чувството, че въпреки предприятите мерки за укрепване на сигурността, Имам чувството, че това, което трябва всъщност да бъде укрепено, е правната защита за гражданите. И тук, според мен, имаме голям дефицит. През последните години чуваме все едни и същи аргументи от комисията, но ситуацията не се подобрява. Виждам тенденцията в комисията и в съвета да се предлага и приема законодателство, което обаче не е правно обосновано и не се основава на върховенството на закона и човешките права. Нищо не се подобрява. Резервационните данни, моя, любим, моя любима тема от последните години, е мнението и решението на Европейския съд за Канада. Въжи и то въжи и за САЩ, но тук не виждаме също никакво придвижване, придвижване от страна на комисията за предоговаряне на споразумението с САЩ. Комисията винаги казва, ние оценяваме настоящото споразумение, но настоящото споразумение е нарушение на законодателството, на европейското законодателство. То не е легално. Комисията трябва да го оттегли. Ако обикновен гражданин наруши закона, той ще бъде наказан. И всъщност това е наказанието, е нарушението на, на европейското законодателство от страна на, на комисията. Къде е нейното наказание? Комисията се продължава да си действа както до сега. Същото се отнася и до споразумението с Австралия и Канада. Ние говорихме и искахме доказателства Искахме пропорционалност, а аргументите са е, някой се опитва да ръководи заседанието зад мен, но ще се опитам да завърша. Председателят, извинявайте, когато някой говори, другите колеги трябва да слушат и да изразяват уважение. Госпожа Индвелт има думата в момента. Да, ще се опитам да приключа. И така, това, което казва комисията, е, е че говори за отделни случаи, за оценки и анализи. Добре, но следващата година би трябвало да направите, да изготвите доклад за, резервацион... за директивата за резервационните данни. Как обаче ще вземете предвид пропорционалността и огромното използване всъщност на резервационните данни на пътниците. Аз не виждам доказателства, които да оправдават такова едно използване. Госпожа Стрек, благодаря. Благодаря за пре, е, презентацията. Благодаря ви, господин комисар, за всичко, което сте направили. Наистина, никога човек не бива да казва никого. Никога. Сега, за борбата срещу тероризма и престъпността, ние сме съгласни с вас, не бива да сме наивни. Има големи, голямо влияние отвън и отвътре. И искам да подчертая, че нашите мерки трябва да съответстват на върховенството на закона, каквито и мерки да предприемем. Трябва да защитим и публичното пространство, чрез правоприлагане на наказателния кодекс, чрез повече прозрачност и трябва да защитим свободата на словата. Въпросът ми е как комисарят ще подкрепи разследващите журналисти. Комисията тук амбициозна ли е достатъчна, достатъчно или пък трябва е, разследващите журналисти да бъдат повече овластени, защото именно в днешно време те са толкова важни. Има национални стратегии, но тези стратегии трябва да бъдат анализирани, да бъдат доказани. Има отделни случаи, както каза и госпожа Интфелд, е, Европейския съд се произнася по ограничението на използването на резервационните данни и данните по принцип, но как може да се осигури, че всеки национален и европейски закон е в унисон с разпоредбите на закона за запазване на данните? нещата са много ясни по отношение на, на границата на запазване на, на данните. Какво освен това може да каже е, комисарят за достъпа до правосъдие на лица, които са били засегнати от мерките за тероризъм? И на последно място джихадистите и, и чуждестранните бойци. Заплахата не е отминала, така е. Има горещ дебат относно връщането на чуждестранните бойци. Комисията казва, това е национална компетенция, но комисията вижда ли ролята си като координационен инструмент за една по-добра политика? Има резолюция на съвета, която задължава всички заинтересовани, всички страни от ОНЕ да разследват своите граждани за извършване на, на международни престъпления. Господин Ернст, госпожа Интфелд преувеличи времето си за изказване и това беше неуважение към всички останали от нас, а това, че вие го търпите, е също показва вашето неуважение. Сега към господин Кинг. Сигурността е приоритет, беше приоритет за комисията Юнкер, приоритет е и сега. Но, когато видим историята, Виждаме, че имаше атентати в Европейския съюз, атентати вдъхновени по религиозни причини. Знаем, че всеки месец между 10 и 15 хиляди нелегални мигранти влизат в Германия. Докато това не се промени, всеки, всяка борба срещу термо, те, тероризма е иллюзорна. Това се вижда. Защо нищо не правите от страна на Европейския съюз против политиката на отворените граници на Меркел? Тези отворени граници са портата, през която тероризма влиза в Европа. На второ място, вие пишете в доклада си, че основен момент е борбата срещу радикализацията, но радикализацията не пада от небето. Радикализацията се извършва чрез имами, чрез интернет, чрез книги и брошури. И ние знаем това е, радикализацията има нужда и от финансиране и ние знаем откъде идва финансирането. Това бе излъчено и по телевизията, а именно от Саудитска Арабия и от Катар. Но и тук нищо, по, този, по тази тема не се казва нищо в доклада. Говори се обтекаемо за кибератаки, за система за бързо предупреждаване и дезинформационни кампании. Нищо от това обаче не помага срещу радикализацията. Ма въпросът ми е, кога в крайна сметка ще, се, ще вземете на сериозно радикализацията и финансирането на радикализацията от мусулмански източници? Кога ще предприемете мерки за спиране на това финансиране в Европа? Благодаря. Most cordially, Mr. Fest, I can only To... Господин Ренст, е, само трябва да ви кажа, че председателят, който ръководи заседанието, председателят дава думата, а не колегите в залата. Аз имам списъка на изказващите се. И знам до кога ще продължи дебатът и аз виждам, че може някои колеги да превишат времето за изказване. Аз се опитвам да покажа разбиране, така че, моля, имайте това предвид. Много колеги искат да се изкажат в ограничено време, но се случва някой да прекрачи времето си. Добре, това обаче не е ощетяващо целият дебат. И така до 17.30 ще продължи обсъждането на тази тема. Госпожа Канко има думата. Надявам се, че все още остават две минути за мен след целият този разговор. Сътрудничество между държавите членки за ефективен обмен на данни е изключително важно за създаването на съюз на сигурност. Въвеждането на Европейската система за резервационните данни, водена от ЕКАРЕ, беше важна стъпка за изграждането на Съюза на сигурност. Нашия колега беше водещ глас в а, това отношение и видяхме и напредъка в Белгия, но още остава, а, което трябва да се направи за ефективното приложение в Европейския съюз. Знаете, че приложението е голям проблем за Европейския съюз, може би най- е най-вълнуващия въпрос, но е изключително важен. И така, какви са полуките, които можем да извлечем от приложението на Европейската система за резервационните данни? Как можем да гарантираме, че прилагането на закона е еднакъв, еднакво, еднакво важен приоритет като неговото създаване? Госпожа Дели. Аз искам за протокола да отбележа, че смятам, че много компетентно и много а, що, а, справедливо водите нашите заседания и коментарите на колегата бяха изцяло необосновани. Е, джихадски терористи, радикализация и така нататък. И по този повод искам да кажа за протокола, че е много жалко, че някои държави членки по този начин е, реагират и е, участват в незаконни войни в Ирак. Тези дейности имат своите последици. Бомбандирането на домове е това, което прави някой терорист. Също така ограничаването на човешките свободи. И така, моите въпроси са около две области. На първо място, как можем да имаме доверие на комисията да се справи с сигурността ни, като някой от а, обявените за кандидати а, за комисари са извършили а, не особено а, ре, а, редовни дейности по отношение на данните. Джозеф Борел, визирам случая, а, ограничена информация споделя той по Твитър за решението на за заповед за, аре, за задържане на каталунския министър-председател и също така там, където не може да се публикува такива данни в социалните медии и са ясни правилата, защо не се приема всичко това достатъчно сериозно? Защото жертвите са от Каталуния или тук Европейската комисия отговори, че е, това са национални дела е, на Испания, но е, става въпрос за процедури, които са нарушени. Не е разрешено да се споделя тази информация и това е много сериозно нарушение. Какво прави комисията при такива случаи? И другия случай е свързан с е, компанията Атос и свързаното с Шенгенската информационна система. И вие, господин комисар, казахте, че не може да гарантирате, че Обединеното кралство ще споделя информация с САЩ за ШИС от ШИС. Трябва да сте способен да ни предоставите тази гаранция и не следва а, един комисар да участва по този начин в процедурата. Предлагам сега комисаря Кинг да а, чуе и останалите въпроси и след това да му дадем думата за отговор. Следващата ораторка. Благодаря, а, господин председател, а, господин комисар Кинг през юли говорихме за обратното връщане на деца в Сирия и Ирак. продължиха да се развиват обстоятелствата и вие също ги споменахте. И има деца, които са пораснали по време на тези конфликти. Какви са вашите оценки за ставащото на място? Миналата седмица в комисията Либе проведохме много интересно и изслушване с а, колега, който работи в Белгия по темата и също така каза колко е необходима координация на европейско равнище, как работите с националните правителства, по-конкретно в Белгия, при липсата на европейско сътрудничество, както се твърди от тяхна страна, като че ли става въпрос за едно прехвърляне на топката в политическото поле, топката на отговорността и последните ви изказвания е, бяха свързани с такава координация и по повод на колегата ви Борел и в съвета отделно и е, също така е, Шарл Мишел, който също на свой ред заяви напоследък, че Европейския съюз отсъства от обсъждането на конфликта. Така че вие говорихте за този въпрос, но той стои и за децата, но и сигурността на възрастните. Какво е вашето гледаще днес? Дали а, има необходимост на а, конкретно а, вземане на решение и отсъждане на място? Господин Рахел, Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар Кинг, естествено искам да приветствам вашата ангажираност за прозрачността и отчетността към този парламент, що се отнася до вашите сфери на отговорност. Макар, че съм в тази комисия от юли месец, виждам този ясен ангажимент. Като докладчик за ВИС, мога да ви уверя, че ние работим с пълна мощност. В следващата седмица ще достигнем 15 часа преговори от началото на първото заседание на тристранните срещи от 22 октомври. Като докладчик и отговорен за тези преговори от името на парламента, мога да ви уверя, че вървим много бързо от края на октомври насам. Но, нека подчертая, че законодателния залог е а, сложен, не е добър процеса предложение на комисията, което изменя друго предложение, което също е от комисията и се преговаря по това. Самата комисия прави предложение за изменение на текст, който е съвсем скоро приятен, а, прият. Това не е а, положително и ще има негативно отражение върху преговорите. Както казах, не става въпрос за добра процедура законодателна, не е добра служба на демокрацията. Парламента прави всичко възможно. Но първоначалната грешка не е тук, не е при нас. Така че апелирам към комисията да се въздържа от промени на предложения, които са представени и то съвсем наскоро от тяхна страна. И една последна бележка, два коментара по два различни въпроса. Работата, която извършвате за дезинформацията и фалшивите новини е положителна като комисия. Но както каза парламента наскоро, следва да вършим повече и да разглеждаме по-подробно Притеснително е, че директивата за борбата с секу... сексуална злоупотреба с деца не е транспонирана все още от повечето от държави членки, включително и моята държава членка Португалия. Можете ли да ни кажете какво е състоянието в момента и каква е вашата оценка? Благодаря. Благодаря, господин Брайер. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за вашето изявление. Няма да се изненадате, че са разнопосочни гледищата ни за наблюденията. Според нас Европейската директива за резервационните данни е в нарушение с юриспруденцията, установена от Европейския съд и считаме, че това представлява едно масово следене на данни. Други два въпроса искам да коментирам. Регламента, който вие, по който вие апелирахте към парламента да се постигне споразумение, той може и утре да бъде постигнато, ако вие подкрепите нашия подход и нашата позиция. И докладчиците и докладите могат съвсем скоро да бъдат получени. Втория момент, на който искам да се спра е киберсигурността. Вие говорихте за 5G. Вълнуваме вашето мнение за а, криптирането и края на криптирането. Ще е важно ли това за 5G, особено с оглед на това, че участват китайски предприятия или може би комуникациите да се пренасочват през трети държави? Това би било важен аспект от информационната сигурност да се криптират комуникациите от край до край, имайки предвид, че това биха могли да бъдат и комуникации между а, агенции за сигурност. И накрая нещо друго, което нито прочетах в доклада, нито чух в реща ви. А, възприемането от страна на обществеността сигурността. Обеден съм, че много от гражданите а, имат усещането от медиите, че стават все по-опасни те, все по-опасен живота има, все повече и повече престъпления. Всъщност статистиките показват точно обратното. Какво мислите, че може да се направи, за да се подобри осведомеността за сигурността, също и с оглед на това, че крайно десните популисти се възползват от това и създават една опасност за демокрацията. Още повече, когато хората останат с впечатлението, че не можем да гарантираме сигурността, а всъщност, де-факто, Европа е една от най-сигурните места на света. Благодаря. Сега предлагам господин Кинг да използвате 15 минути за отговори на въпросите които чухте. И така ще преминем към последната точка от нашия дневен ред след това, която е посветена за електрон... на електронните доказателства. Благодаря ви. Благодаря на всички, които се ангажираха с темите по каквато и да било, а, от каквато и да било гледна точка. Аз мятам, че комуникацията ни с този парламент е изключително важна, ако искаме да има каквато и да било обществено осведомено за това, което вършим. Напълно съм съгласен с последния оратор. Не, че няма да говоря и на другите, но на последното, което засегнахте, смятам, че това е едно общо предизвикателство за всички ни. Да внимаваме как говорим за тези теми, не само какво правим по тях, за да не разпаваме излишен страх или популизъм. Искаше ми се да имам кратък а, отговор от две изречения, за да отговоря как да го направим, но наистина считам, че е важна тема и, и затова приветствам възможности като днешната да отговорим за тази тема и а, така да информираме по-добре обществеността. По различните други въпроси, които вие повдигнахте и ако не успея да отговоря на въпроса ви, моля ви, свържете се с мен след това. Ще се опитам да дам по-нататъчен отговор. За нивото на предизвикателство, което все още съществува, по-конкретно от джихадския тероризъм. Госпожа Мецова, раздаде този въпрос от самото начало. Наистина смятам, че трябва да признаем, че продължава риска. След смъртта на Багдади много държави в света, сред които и Франция, преразгледаха своите степени на сигнализация, защото счетоха, че има някакъв риск. Има по-голям риск. Някои държави, сред които Обединеното кралство, пък намалиха своята степен на предупреждение, но това е част от обществения дебат. Опасявам се обаче, че имаме проблем от хората, които се само радикализират, не само за джихадизъм говоря тук, но и крайно десни и други форми на радикализъм. Затова и ще се върна това, на това, че а, ние настояваме, че трябва да продължим да се борим с терористическото съдържание онлайн. Имаме проблем с радикализацията в затворите. Отново, без излишна, излишна драматизация, смятам, че трябва да говорим за това. Мисля, че около 1000-1100 души са в момента в затворите, които са се върнали, излежават своята присъда за терористични действия. Те ще излезнат от затвора в следващите години. И също така а, изчисляваме на основата на връщанията в държавите членки, че има почти двоен брой хора, които са в, а, излежават присъда поради друга по друга причина, но също биват радикализирани. Това е голямо предизвикателство за нас. Как можем да се справиме по-добре не само с хората, лицата, които излизат от затвора, но и тези, които са вътре в затвора и биват радикализирани. Има проблем с терористичните чужди бойци. Господин Фест попита защо нищо не сме направили от Батаклан насам. На, сам. Съжалявам, но сме направили неща и а, е, в момента разполагаме с системни проверки на нашите външни граници. Модернизирали сме ШИС. Има задължение за което вие сте се съгласили в държавите членки да споделят информация в тази система за свързаните с тероризъм нарушение и сме подобрили начина по който функционираме, подобрили сме начина по който действат Европол и други агенции, за да идентифицираме действително лицата, които могат да представляват риск и а, също така действат по друг начин а, полицаите а, на първа линия. Не казвам да свалим гарда, но не може да се каже, че не сме направили нищо за това да се изправим пред терористичните предизвикателства, които бяха пред нас преди години и сега. За дезинформацията а, действаме по различни начини, нещо, което обсъждахме и миналия път, когато бях при вас. Има предизвикателство за това да се съсредоточат държавите членки по тази тема. Не искаме това да остане в ръцете на частните предприятия, за това и полагаме толкова усилия да организираме а, всичко това, свързано с европейските и избори, изборите, които се провеждат в Европа една последователна дейност всеки ден, изграждайки връзки между държавите членки, между органите, които отговарят за тези въпроси. Искаме да продължим да работим с частния сектор по тези въпроси, но не да приватизираме в някакъв смисъл решенията, да оставяме тези решения в техни ръце, напротив, да увеличим техните взаимодействия с а, трета страна, която да извършва наблюдение, за да изградим нужната независима е, нужните експертни знания за наблюдение държавите членки. В момента тези експертни знания са в голяма степен в НПО, в гражданското общество и в изследователската общност, но всъщност съм съгласен с вас, госпожо Зипел, че ако не можем да направим повече напредък, ако не извършим повече напредък, ще имам предизвикателство и едно от нещата, които трябва да разгледа новата комисия, дали са ни нови други а, условия, друг вид наблюдение а, и надзор за социалните медии. Дали е достатъчно да оставим всичко това на отлични, разбира се, но а, неправителствени организации и изследователски общности, или пък не е работа това на държавите членки. Просто го задавам като въпрос. По наркотичните вещества. Не, не, не говорим често в нашите срещи за наркотичните вещества, но следва да говорим за тях. Те са една от а, престъпните а, дейности, по които работим. Радвам се, че мога да споделя едно заявление на Европол преди няколко дни. Успешни действия а, съвместни, които бяха посветени на противодействието на трафика на наркотици, които доведоха до рекордни а, с а, задържания на синтетични наркотици. Тези 1300 кг кокаин и 111 задържания, свързани с тези престъпни дейности в Европа. Тези данни отразяват също това, че нараства употребата на синтетични наркотици. По резервационните данни на пътниците приветствам дискусиите, които водим по този въпрос. Не смятам, че ще успеем да отговорим на всички въпроси, така че да сте напълно удовлетворени. Призовавам ви да продължите този диалог с тези, които ще дойдат след нас. Ние сме твърдо решени да приключим споразумението с Канада и работим с всички, които биха създали проблеми. Имаме нужда от пълна оценка. Знам, че процесът за тази оценка според вас не е напълно удовлетворителен – но ние следваме нагласите, следваме насоките, така както са договорени и сроковете, както са договорени. Ще продължим да разговаряме с вас за резервационните данни на пътници и тук е, да отговоря на е, казаното от господин Бреер за масовото наблюдение. Нека да кажа нещо от свое име, без да ангажирам когото и да било в е, комисията. Аз не бих искал да се занимаваме с масово наблюдение. И не мисля, че правим това. Аз съм тук, за да представя аз не съм тук, е, за да представям или защитавам инструмент, който извършва масово наблюдение. Резервационните данни на пътниците не попадат в тази категория. Данните от PNR се събираха. Ние нямаме инструмент за събиране на тези данни. Въпросът е как могат да се използват е, тези данни. Според мен, някои от задълбочените данни, които излязаха за предоставената информация може да ни успокои. Знам, че в вашата комисия не сте непременно съгласни с мен, но когато видяхме, че огромното мнозинство от пътници, чието данни се събират – не са обект на дискриминация. За мен това е успокоително. Става дума за 99,6% за унези, за които има информация в компютъра. Тяхната информация повече не се проверява. Това означава 0,004% от лицата са обект на проверки. Много често става дума чисто и просто за неточно цитиране на името. Проучванията са много малко наброй, но могат да дадат значителни резултати. Например, в Белгия имаше доклад за резултатите от, обработката, от обработката на данните на пътниците между януари и август тази година. 321 положителни проверки, 91 души с трафик, имаше и случаи с отвличане на деца. Ще трябва да водим дебат за това как виждат ефективността на системата и как можем да работим с вас, за да представяме данните. Ще ви изпратим доклада е, веднага след дискусията, но е ясно, че дебатът ще трябва да продължи. Това е едно от предизвикателствата, пред които сме изправени. Ние искаме да успокоим не само вас, но и всички. Правим го не просто за ни е интересно, а защото сме убедени, че вършим нещо, което е необходимо и пропорционално. Стигаме и до въпроса за съхранението на данните. Аз съм убеден, че и, тази, и този разговор ще продължи. Аз вече съм казвал, че достъпът до данните и тяхното съхранение е важна част от правоохранителната дейност и спомага за сигурността на нашите граждани. Но ние трябва да направим така, че да зачитаме основните свободи. Това е нашият ангажимент. Ангажимент, който намира отражение и в определението на съда. Ние очакваме резултата от дела, които се водят. Ние междувременно работим по евентуални методи за в бъдеще и искаме да продължим да работим в пълна прозрачност с вас. Сега предизвикателствата, идващи от чуждестранните е, терористи. Какво правим с онези, които са в е, региона? Е, някои от тях искат да се върнат, някои от тях искат да бъдат репатрирани. Както знаете, от правна гледна точка нещата стоят последния начин. Това е отговорност на държавите членки. Е, ние на свой ред се опитваме да насърчим разговори за мащаба и характера на проблема и насърчаваме повече разговори. Повдигнахме този въпрос с други членове на съвета. Е, разговаряхме в формата на Г-16. Включихме въпроса и за възрастните, и за децата. Ние като комисия искаме да предоставим повече информация за мащаба на предизвикателствата. И в общественото пространство аз предоставих цифри за възрастни лица, които биха могли да бъдат в региона. Лица, които възоснова на информация от държавите членки са задържани. Те са около 600. И разбира се, е, допълнително предизвикателство е свързано с това, че те са в е, турски центрове, а турците казаха, че ще предприемат е, бързи мерки. Също така в публичното пространство публикувах информация за децата. Съгласен съм с вас, че въпросът за това какво ще направим с децата е неотложен въпрос – Става дума за 1400 деца в региона, които според нас са с един или двама родители от Европейския съюз. Половината от тях са в лагери за задържане, други в други лагери. Според нас има убедителни аргументи в полза на бързи действия за децата. Връщането на децата е свързано с много предизвикателства и това се потвърждава от това, което са видели държавите член, които са върнали деца. Да оставиш деца под 6 годишна възраст в региона, в ръцете на всякакви обстоятелства, е свързано с не по-малко предизвикателства. Очевидно, предизвикателства свързани с, с хуманистични съображения, но и съображения свързани с сигурността. Въпросът трябва да се обсъди. Когато говорим за деца е, посегателства, сексуално посегателство срещу деца и ефективни мерки. Абсолютно прав сте, че посочвате този въпрос. 23 държави членки транспонират погрешно е, директивата. Ние продължаваме да повдигаме някои въпроси по, в тази жизненно важна област. Е, стигам до въпроса на госпожа Дейли за различните аспекти на използването на Шенгенската информационна система. Съвсем накратко ще кажа, че и в тази област, както и в много други, ние се отнасяме много сериозно към въпроса за ефективно е, прилагане на инструментите. Системата СИС има ясно предназначение и това е за поверителен обмен на информация между правоохранителните органи. Ние ще продължим да работим с държавите членки, и да следим доколко те използват ефективно тази система. Правилата са ясни, независимо от това дали те ви харесват или не. Държавите членки са тези, които решават кой има право на достъп. И всички въпроси за използването на СИС трябва да бъдат отправени към държавите членки. Ние като комисия ще продължим да правим оценката на Шенген, оценка при която разговаряме с всяка държава членка за това как използват СИС. Ще продължим да публикуваме доклади и да ви ги предоставяме на вас в поверителен план, защото не можем да ги обсъждаме публично. И много се радваме, че имахме възможност да сътрудничим с част от вас по оценката на СИС, изпълнението на СИС. И ако вашия секретариат реши да насрочи нова такава среща, с радост ще се отзовем. И съм убеден, че бъдеща комисия ще се отзове с радост. Можете да повдигате подробни въпроси. Имаше един въпрос за частна фирма. Само ще отбележа, без да навлизам в подробности, че правилата не забраняват използването на частни форми при информационно-технологични услуги. Това не е същото като предоставяне на достъп до информация. И накрая, аз мисля, че ние трябва да постигнем напредък по терористичното съдържание онлайн. Бих приветствал напредък по този въпрос – въпросите се обсъждат в рамките на трилозия. Това са преговори, така че в трилога аз няма да държа на всеки ред в първоначалното предложение на пред... в първоначалното предложение и съм сигурен, че останалите участници не настояват на всеки отделен ред и по този начин ще постигнем напредък. Края на краищата това е такъв е духът на трилозите. По криптирането аз съм голям застъпник на криптирането. Аз не бих искал банковата ми сметка да не бъде криптирана. Предизвикателството, свързано с 5G и други нови технологии, знам, че вие ги познавате, е как да се предпазим от нерегламентиран достъп до нашата информация, като заедно с това не препятстваме разрешения достъп, в това число за правоохранителни цели в контекста на съдебен процес. Това е предизвикателство и е, техническото предизвикателство е различно в зависимост от е, типа технология. Радвам се, че водим този дебат. Той трябва да продължи трябва да направим така, че всяка страна, която няма достъп до нашата инф... информация, без да има затруднения за достъпа на правоохранителните органи. Благодаря още един път за тази възможност да разговарям с вас. Мисля, че приключих така, че да имате възможност да обсъдите и останалата част от работата си. Да, предстои ни и друга работа, свързана с доказателствата, независимо от факта, че няма да има портфейл, сигурност, това са въпроси, които се нуждаят от дискусия в комисията Либе. И тези предизвикателства, които споменахте, а именно съчетаването на възможността за предоставяне на полезна информация за борба срещу престъпленията в контекста на наказателни производства, като се зачитат основните права и свободи и неприкосновеност на електронните съобщения. Предизвикателството, както казах, е да не допуснем напредъка да бъде спъван. Благодаря ви, господин комисар, за това, че бяхте тук да обсъдите тези въпроси. Надявам се пак да се върнете, като тези рок банди. Няма да има друго прекъсване. Продължаваме напред. Благодарим на комисаря Кинг. Преминаваме към следващата точка, която е предложение за регламент за предоставяне и запазване на електронните доказателства по наказателно-правни въпроси. Сега, какъв е контекста? Имаме предложение за регламент от съвета за заповед за предоставяне за запазване на електронни доказателства по наказателно-правни въпроси. Освен това има предложение за хармонизирани права относно определенето на юридически представители за целите на събирането на доказателства по наказателни производства. Общата цел е да се създаде един правен инструмент за създаване на електронни данни и доказателства когато има подозрение, че е било извършено престъпление. Това не е инструмент за превенция, не е полицейски инструмент. Дирекцията, директивата въвежда понятието правен юридически представители на доставчици на услуги, особено за доставчици, предоставящи услуги в Европейския съюз, които обаче не са седалището им не е в Европейския съюз. Съвета при общия си подход през декември 2018 година, но 8 министри изразиха своите резерви. В Европейския парламент се проведе вътрешна процедура през последния мандат по отношение на консултациите с заинтересовани лица, прокурори, съдии, в това число от Европейската по правата на човека, специалисти по правата по защита на данните, учени, в това число и публично изслушване, след което имаше поредица от 7 работни документа, представени пред комисията Либе на 7, между 7 декември и 1 април 2019 година. Бяха повдигнати няколко юридически въпроса, като правно основание задължения по основните права, дефиниции на категориите данни, въпроси свързани с защита на данните, принципа на пропорционалност, ефективни средства за защита, закони на трети страни и така нататък. Правната, правното основание е договор за функциониране на Европейския съюз. Членове 53 и 62, а не 52 и 63. за преки връзки между правоохранителните органи в една страна с доставчик на услуги, чето седалище в друга страна. Без да се. Ето защо в е, някои правни въпроси се смята, че може да има екстра териториално приложение на закона. Също така е, трябва да се обсъди въпроси с частните доставчици. Затова обсъждаме толкова обстойно този въпрос. Ние ще проведем съвместен дебат по точки 5 и 6. Едната е свързана с, заповета заповедта за предоставяне и запазна електронни доказателства за наказателно-правни въпроси и също така директивата за определението на юридически представители. Нека да чуем докладчика госпожа Сипъл и след това ще имаме възможност за въпроси и отговори, като ще дадем възможност на координаторите. Благодаря, надявам се и докладчиците всяка да вземат отношение. Нека започна с едно изказване – което прави препратка към последното ни заседание, когато говорихме за международните споразумения. Е, тогава видяхме колко са важни международните аспекти. Много съм разочарована обаче, че комисията води преговори с САЩ. Всъщност хубаво е, че няма нищо окончателно преди да има споразумение по европейските електронни доказателства, но междувременно се водят тези договори на базата на това предложение. И ние знаем, че никога едно, е, едно предложение на комисията остава такова каквото е било. Така че, моето впечатление е, че комисията се опитва да предрече компетенциите и отговорностите на съвета и на парламента и това не би трябвало според мен да се случва. Но, заедно с моите колеги, докладчиците в Сянка, на които благодаря за сътрудничеството, ние сериозно анализирахме предложението и това предложение на комисията е, представлява нов подход след около година и половина след предоставяне на предложението от комисията, ние като комисия Либе и, и заедно с моите колеги в Сянка, докладчиците в Сянка, на, направихме нашите предложения. Те са резултат на 7 документа и много заседания. Какво е моето предложение? Както може да видите в проекта доклада, аз предлагам да се от отхвърли предложението за директивата и това предложение за директива да стане част от предложението за регламента. Имаше 277 изменения. Защо да се отхвърли предложението за директива? Най-вече поради правни и практични съгласуваности. Предложението за директива се основава на член 62 и член 2, които засягат признаването на дипломи и квалификации и на разпоредбите за признаването на услугите. Такава една директива обвърза държавите членки. Проблемът е, че регламента ще обвърже само тези държави членки, които участват в правните инструменти, които са а, приети по смисъла на глава четвърта от договора. И тук има разминаване. Тоест, регламента обвързва някои държави членки, директивата всички. Обединеното кралство и Дания ще трябва да определят правен представител според директивата, но няма да трябва да участват в регламента като инструмент. Освен това, с директивата комисията се опитва да въведе идеята за юридическия представител не само за инструмента електронни доказателства, но за и всички останали инструменти в областта на взаимното признаване, което включва и неясен механизъм за координа... координация, което не съответства на принципа на взаимното признаване. Нека ви напомня, че добавената стойност на този механизъм засягаше не административните централни власти, а съдебните власти. Така че смятаме, че директивата не хвърля целта си и е, не дава правилно, е, правилно тълкуване на членове 53 и 62. Освен това, за въвеждането на директивата на база 5362 не е правно основание. Затова аз предлагам тези промени. Правното основание може да бъде член 82. Доставчици от трети страни, които действат в държави членки и са покрити от мерките, трябва да да определят юридически представители. Тази идея не е нова, но отразява член 16 на регламента за общите разпоредби. Смятам, че чрез това предложение нещата се изчистват от правна гледна точка. Какви са другите предложения и изменения? Нека започна с процедурата за уведомяване. Предложението на комисията се обръща директно към доставчици на услуги, без автоматично да се обърне към властите на държавите членки, където се е установен доставчика. Това е ново тълкование на, на комисията и то е критикувано не само от експерти по опазване на личните данни, но и от Европейския съд. Критиката е, че има, че, че липсват нотификации от страна на държавите членки. Защо всъщност тези нотификации, тези обявявания са толкова важни? Например, може да имаме такава, съста... такава ситуация, един доставчик, който е установен в моята държава членка, да разполага с мои данни, но този доставчик не може да гарантира моите основни права, ако този доставчик идва от друга държава членка. Подписалите Конвенцията за човешките права страни се задължават да защитават човешките права на своя територия. Така предложението на комисията създава специална ситуация по отношение на човешките права и Конвенцията за човешките права. Освен това, становището на съда е, че може да има легитимни очаквания за това, че за законодателството на дадената държава членка поставя под въпрос легитимността на предложението на комисията. Има големи разлики по отношение на взаимното признаване и доверие. Има големи разлики в съдебните системи между държавите членки. Трябва да има взаимно признаване на, юридическите, на европейските заповеди за представяне и запазване. И това съответства на начина на прилагане на Европейската заповед за разследване. Това ще улесни живота на всички практикуващи юридическата професия в съдебната система. Разпоредбите трябва да помогнат и в упражняването на професията на доставчиците. Комисията, предложението на комисията се обръща към частни компании, но това ние не бихме могли да подкрепим. Освен това, ние смятаме, че Европейската заповед за представяне и за запазване трябва да бъдат изпратени както до властите, така и до доставчиците трябва да има срок, в който доставчика трябва да запази и да оповести съответните данни и да ги предостави на властите. Там, където дадено лице не е гражданин нито на държавата членка, в която е установен доставчика, нито на държавата членка, от която е доставчика, то тогава е ясно, че в момента на издаване на заповед за предоставяне, то това лице трябва също да бъде осведомено за съществуващата Европейска заповед за представяне. Държавата членка на установяване трябва да осигури легитимността на изпълняване на Европейската заповед за предоставяне. Освен това, трябва да има ясни разписания за правата и задълженията, задълженията на засегнатите лица. Тези оповестявания няма обаче да бъдат по-дълги от самата процедура, т.е. ще има същата времева рамка, предложена от, на ком... от... предложена от съвета и комисията. Но трябва да вземем предвид и ситуацията на малки доставчици, които работят с малки ресурси. Е, сроковете трябва да са реалистични. Като се удължава срока от 6 до 24 часа при спешни случаи, ние осигуряваме властите да упражнят контрол и осигуряваме възможността на доставчиците да предоставят данните без да забавят разследванията. Но какво се отнася до правата, но що се отнася до правата на засегнатите лица? Някои от моите предложения засягат правата на засегнатите лица и предлага да се вземат предвид националните законодателства и съдебни практики. Например, като се увеличи съответния прак за от 3 на 5 години за издаване на Европейска заповед за представяне. Това трябва да е всъщност да отразява реалното състояние на нещата. В противен случай срокът не е реалистичен. Има изключение от 32 престъпни състава които не влизат в обхват, обхвата, на, обхвата на Европейската заповед за предоставяне и Европейската заповед за запазване. Що се отнася до данните на, достатъв, на доставчиците, тук трябва да има съвместимост с други законови актове. Трябва да се знае какви са категориите данни. Трябва, освен това, да се отговори на стандартите за качество и, и класификация на данните. недопустимостта на данните, които са, до, са придобити извън това законодателство, не би трябвало да бъдат допустими за наказателно-правни дела. По отношение на информацията и на термина електронно доказателство. Електронното доказателство като термин имплицира идеята, че става дума за информация, която е допустима за използване на наказателно-правно дело. Съдът трябва да реши дали дадена информация е допустима или не. Затова предлагаме термина електронна информация. Освен това, предлагаме специална процедура за решаване на конфликт за, за решаване на конфликт, когато има колизионни разпоредби и законодателства. Такава една процедура не може да предвиди определени срокове. Когато има колизионни закони, това е голям проблем и такива случаи много често се появяват. Изпълняващите власти трябва да вземат решение – което да въжи за територията на изпълняващата държава. На заключение, с това предложение комисията иска да постигне по-добра ефективност и ефикасност. Основният аргумент на държавите членки е същият. По- по-голяма бързина и ефективност. Аз разбирам какви са предизвикателствата пред правоприлагането, но ефективността може да е аргумент само ако в същото време са опазани основните права и основните принципи. Предложенията, които правя, осигуряват една правна, правно надеж, един правно надежден инструмент за правоприлагане – което създава правна сигурност за властите, доставчиците и всички засегнати страни. Благодаря на колегите и на всички, които ме подкрепиха в моята работа и на докладчиците в Сянка. Благодаря, както и до сега. Ще продължим с координаторите, но всъщност не координаторите, а докладчиците в сянка. Продължаваме с господин Мело. Ще говоря на порту... португалски. The, the issues, but anyway, uh... И така. Искам да благодаря на докладчицата за работата й и благодаря за предложението, което тя прави. Това е много сложен, много сложна материя, по която има и разнопосочни мнения, но благодаря на докладчицата за нейните усилия. Те бяха много и различни. Сега по отношение на целта на комисията. Трябва да кажа, че ни трябва механизъм за цифрово сътрудничество за събиране на доказателства, защото много престъпления не могат да бъдат достигнати от съдебната система просто поради трансграничния им аспект. Традиционните механизми за представяне и запазване на доказателства не могат да бъдат използвани. Трябва да има ефективен и надежден начин за справяне с ситуацията. В същото време трябва да защитим личните данни и, интересите на лицата. Не става дума тук обаче за економически престъпления. Въпреки, че те са много важен сектор от всички трансгранични престъпления. Много често тук става дума за високотехнологични престъпления. които не могат да бъдат доведени до успешен край, защото липсва обмен на информация. Трябва ни балансирана реакция – трябва да осигурим намесата на правосъдието. Трябва да има пълно, пълна защита на индивидуалните права. Това е ясно. Тези видове доказателства са трансгранични, с много обтекаема същност. Преди 11 години аз бях докладчик по Европейската заповед за разследване. Европейската заповед за разследване е не покрива този вид доказателства. Тя е един от последните инструменти за съдебно сътрудничество. Тогава си спомням, процесът на договаряне беше много труден и за това е, Европейската заповед за разследване не покриваше тези теми. Има нужда обаче съдебните власти да имат на разположение ресурсите, които им трябват. И да могат, за да могат да упражняват нужния съдебен и конституционален контрол в държавите членки. Аз обаче не съм съгласен с някой от предложенията на докладчицата, въпреки че разбирам аргументацията за тях. По принцип, трябва да намерим консенсус, но ето, например, процедурата за обявяване. Това е много важна фаза На 3 ноември съветът заседава по въпроса за нотификацията на данни, свързани с съдържанието. А доставчиците, те са, ли, те са частни институции, те са частни единици. Те би трябвало да осигурят проверката на легитимността, но това не са съдебни институции. Е, контролът, правният контрол, юридическият контрол трябва да бъде извършен от юридически институции. Както казах, контролът ще трябва да бъде много сложен. Е, искаме да създадем една бърза и гладка система – но това предложение на докладчицата ще осложни допълнително системата, като ще въведе тук и задействането на Европейската заповед за разследване, което, което няма да е добре. Ето, например, ако се е, дефинират различни категории данни, както предло, предлага докладчицата, е, данни за достъп и данни за транзакция. И е, ако имаме и нова категория графични данни, как това ще се съотнесе с различните съдебни системи и наказателни системи? Това накърнява предложението. То го прави по-малко полезно. Данните за достъп се използват само когато трябва да се идентифицира потребителя. За това се използват те те не са толкова те не се намесват толкова, колкото трансакционните данни в целия процес. Разследващите органи много често не могат да идентифицират а, извършителя – а това е първата стъпка в едно разследване. Така че ние осложняваме задачата още в самото начало, когато трябва да определим кой е евентуалният извършител. А на следващо място категорията за данни по съдържанието. Това е нова категория, която предлага докладчицата. Това са данни, които не са свързани с комуникационния процес. Те, процес, те са в е, облака или в проекто имейл. Това са все начини на комуникация, които обаче обягват на вниманието на докладчицата. На следващо място – заповедта за предоставяне и заповедта за запазване. Тук имаме различна степен на намеса. Когато говорим за електронните доказателства и тяхното предоставяне, ние, докладчицата говори за отказ на изпълняващите органи да издадат заповед за представяне. Но непризнаването или отказ от заповед за запазване е проблематично. То би трябвало да се случва автоматично. Мисля, че тук трябва да има възможност за срок от 60 дена да, този срок да бъде удължен или пък да бъде из, изцяло премахната. И така този срок от 60 дена трябва да бъде ограничен, според мен. Ако има заповед за предоставяне, в които издаващите власти не са могли да оценят релевантността на данните, за които става дума но трябва да има усилие да, да се запазят тези данни, да не се загубят. Докладчицата предлага възможност за отказ на запазване, когато този отказ е основан на определени ограничителни причини. Това би трябвало да се ответства и на Европейската заповед за разследване на член 10а, който бива привлечен от докладчицата, не отговаря на специфичността на вида е, в доказателства, за които говорим тук. Ние говорим за каталог от причини, които могат да доведат до отказ от страна на е, издаващите власти. Докладчицата казва, че Директивата като предложение би трябвало да бъде отхвърлена и че трябва да има определен юридически представител, което е много сложен юридически инструмент, който инструмент обаче трябва да бъде подслонен в регламента. Тоест, юридически представител на доставчиците в Европейския съюз, тези юридически представители трябва да имат задължение за събиране на електронни данни по наказателно-правни въпроси. Доставчиците биха могли да действат по-добре, ако юридическият представител отговаря за получаването и на прилагането на тези доказателства. Той би трябвало да отговаря за това, а не самите доставчици. Този въпрос трябва да се изчисти. И в заключение, двойният престъпен състав. Ако се откажем от него, то тогава е, ще, има, ще имаме трудност да провеждаме конституционален и правен контрол. за, по отношение на санкциите и наказанията, мога да кажа, че е, заповедта за разследване се задейства, когато се изчерпат възможностите на всички останали инструменти. Но новото предложение е прекалено новаторско. Трябва да помислим как то ще се впише в целия контекст на взаимно признаване на заповедите. Но ние искаме да сме конструктивни. Важното е да намерим най-доброто решение и да работим лоялно и конструктивно с докладчицата, за да постигнем тази цел. Uh, Рядко се случва да се инициира правен акт от комисията. В този случай става въпрос за два такива. свързани с редица технически, политически и други въпроси, които са доста а, раздопосочни като, като мнения, но и госпожа Зипел и първият докладчик в Сянка споделиха своите гледища а, в продължение на повече от 15 минути. Това няма да въжи за останалите от изказващи се. Също така не можем безкрайно да използваме преводачите тази вечер. Следва господин Кърнер като докладчик Сянка. Благодаря, господин председател. Я ще се опитам да побързам малко повече, но както вече беше споменато, толкова е сложен инструмента, че е трудно човек да се изкаже толкова вкратце. Тъй като е много сложно, искам още веднъж да благодаря на колачицата за отличната й работа. Отлична основа имаме, на която можем да продължим да работим заедно, да търсим компромис в този парламент, както и що се отнася до компромиса с парламента. Съгласен съм с комисията, че можем да търсим ефикасност и а, скорост. По принцип, но не това е най-добрия подход в случая. Малко повече прагматизъм бих предложил. Защо ни е нужна тази реформа? Защо ни е нужна нужен този инструмент, предлаган от комисията. Виждам, че комисията се опитва да настъпи в една нова посока, може би твърде далеч в известен смисъл. Защо обаче е необходимо в някои от областите? По-настоящем законодателните инструменти са твърде бавни, за да се осигури ефективното противодействие на престъпленията. Имаме единен пазар, цифрови предприятия, цифров свят, трансгранични обстоятелства, но също така имаме 28 различни национални системи, в които се противодейства на престъплението. Това е основният проблем. Нека да намерим решение на този проблем, но да не създаваме много нови проблеми и рискове за основните човешки права. Съгласен съм с комисията, че правоохраняването не трябва да става по-трудно заради наличието на този единен пазар. Не трябва да се възползват и престъпниците от нашия единен пазар. За случаите, в които има подозрение за а, престъпление, правоохранителният орган и а, престъплението, правонарушението е в една и съща държава, но само сървърът е в а, друга държава, не трябва да е по-трудно за органите да добият данните, отколкото ако сървърът е в същата държава. А, същото въжи и за неотложните случаи. Това, което господин Мело спомена, е много важно да се оцени ситуацията, обстоятелствата, кой е за подозрение и всичко това с единствена цел да се идентифицира кой е потенциалният нарушител. В този случай биха могли ограничен набор от данни да бъдат по-лесно достъпни само тези основни данни. Но с тези три мерки причината, поради която имаме необходимост тази реформа, се обхваща. Но за всичко останало трябва да продължим да разчитаме на Европейската заповед за разследване и да използваме Европейската заповед за предоставяне и запазване е единствено само когато имаме нужда от такова разрешение. Да съхраняваме данните и да използваме функциониращите системи в Европейския съюз, съюз и също така гарантираме, че нито един от новите инструменти няма да се използват от държави а, срещу а, конкретни случаи, а, особено когато се използва член 7 много е важно това, защото когато го обсъждаме, все говорим за върховенството на закона, но има много основни права, които са обхванати тук и а, трябва да гарантираме, че се прилагат и в тези държави. Тези правила се спазват тези права. И така, считам, че трябва да има някакво изменение, някаква промяна. Считам, че можем да постигнем компромис, да постигнем правилния баланс. Например, времевия период, също така информацията за потребителите и също така правната защита. Това са елементи, които предлага докладчика и мога да подкрепя, но в някой от тях за постигане на правилния баланс трябва да говорим и за гарантиране на единия пазар, защита на предприятията, но най-вече защита на правата на всички европейци. Чакам с нетърпение продължащата ни работа от тук нататък. Ще търсим консенсус и с удоволствие ще работи с останалите докладчици в сянка, нашата докладчица и ще намерим един стабилен, разумен, балансиран а, инструмент, който ще бъде а, в услуга на гражданите. Благодаря. Ще се опитам. Зелените са преди вас. Господин Акодински, зелените, заповядайте. Благодаря много. Обеден съм, че колегите, които са независими депутати, ще имат достатъчно време след мен. Повечето от елементи вече бяха споменати. Първо, благодарности на колегата Зипел. Наистина а, сериозни усилия. Чакаме с нетърпение по-нататъчните преговори и стъпки напред в нашите предложения. Подкрепяме вашата позиция за преговорите за облака в договорите за Съединените щати и други държави. Няма как да се провеждат преговори, ако не сме приключили с нашата европейска позиция. И тук е мястото да формулираме и да преговаряме по тази позиция на първо място. И се надявам комисията реално да чуе това, което каза докладчицата и да го възприеме сериозно. Подкрепа и за вашата позиция, що се отнася до въпроса за отделна директива, за а, юридически представители. Не виждаме причина това да бъде отделен документ в този форум. И, те, и за това сме напълно съгласни с вас. Няколко момента имаше, които вървят в правилната посока от наша гледна точка. Подкрепяме това да има определение на данни, които са в съответствие с предишните документи, както и с стандартите, които се определят в парламента в настоящите предложения се отклониха от това, което имахме и е, бе направена първата стъпка в правилната посока с това предложение на докладчицата. Искаме наистина е, да се защитават е, тези, на които се отразява дейността и не става въпрос тук само за ефективността на процедурата. Подкрепяме вашето предложение да не пренатоварваме доставчиците на услуги с изисквания а, и такъв тип а, заповеди. Тук наистина трябва да се постараем да постигнем добър баланс. Имаме органите на национално равнище, но се притесняваме, че може да има а, много сериозни отклонения и те следва да бъдат филтрирани от докладчиците, от доставчиците още на това равнище, както казвате вие. Все още ни липсва смисленото включване на държавата, на местната държава в първоначалното разглеждане на заповедите. Виждам, че вие се опитвате там да постигнете друг баланс, между ефикасност и върховенство на закона, но не сме съгласни, че е постигнат на този етап добър баланс, добро равновесие, поне на този е, етап. Наистина трябва да помислим как можем да изградим едно решение, което или да върви в посока на бързо е, замразяване, възпиране на данните, или пък да се даде правомощие на държавата домакин да или пък дори задължение да а, действа, наистина съществува риск много от органите да не се намесят, да не кажат нищо и всъщност по този начин се озоваваме в проначалната ситуация. Или пък трябва да говорим за някакви многостранни решения, в които органите поемат тази задача много теми за обсъждане. Също така знаем, че МСП също ще носят много сериозна тежест. Неправителствените организации също така, малките нововъзникващи предприятия, тези, които са в Ирландия, също това не е основният ни модел. Затова трябва да внимаваме какви са техните позиции. Да, скорост и ефикасност, те са важни но сме категорично против постигането на ефективност и бързина в тази област за сметка на човешките права. И тук съм съгласен с преждеговорившия докладчик в Сянка, че това е основната ни загриженост, това е изходната точка за нас и аз чакам с нетърпение нашите по-нататъчни преговори, за да намерим доброто равновесие. До тук добра стъпка в правилната посока. Имам оптимизъм, храня, че ще намерим добър баланс, зад който всички можем да застра... застанем. Сега, госпожо Тардино, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата за огромната работа свършена. Това е една от темите от е, огромно значение. Преминавам веднага към въпросите, които според нас трябва да бъдат пояснени. Първо, уведомляването, нотифицирането, за което се гови в първоначалния текст предвижда да няма нотифициране от държава сметка. Предлага се механизъм на нотификация от страната на изпълнение. Различни методи. Ние смятаме, че по познаването на реда от страна на непосредствено сегнатата страна е по-успешен вариант. Също така смятаме, че вероятно 10 дни посочен от колегата са твърде много. Предлагаме този срок да се съкрати на половина. Що се отнася до категорията на данните, докладчикът предлага три данни е, при в, в комисията предлага 4. Темата за категорията на данните предполага допълнителна работа, за да премахнем двусмисля. Например, при има различни категории, които съответстват на различни задължения и права. Трябва да се държи сметка за това, което е иска, искащата страна. Освен това, се прилагат разпоредби за привеждане в съответствие с основните свободи и права, така че те да бъдат гарантирани от изпълняващата страна. Аз смятам, че е коректно гаранцията защита на лицата да бъде осигурена. Очевидно има очевидно трябва да се доверим на съдебните органи. Що се отнася до ограниченията в наказанието, минимал, минималното задържане, минималният срок от 3 месеца се увеличава от докладчика на 5 години. Решението за срока на наказанието е резултат от сравнение на наказателните закони на държавите членки. Възоснова на, такова, на е, такава сравнение можем да видим кои престъпления са изключени, за да сме сигурни, че инструментът се използва ефективно за е, извършното престъпление и да са пропорционални. Очевидно, ние ще направим по-задълбочена оценка на текста и ще навнесем изменения, що се отнася до предложението на директивата за установяване на хармонизирани правила относно определене на юридическите представители за целите на събирането доказателства. Докладчикът е, ви прави сравнение между два документа. Какви мерки следва да се приемат при признаването? Ние смятаме, че е прекомерно съдържанието на една директива да се превърне в регламент. Това би могло да повдигне други проблеми и държавите членки могат да действат в съответствие със своите права. Според нас този инструмент трябва да се използва, като се измени и да се види какви задължения имат държавите членки. Може би трябва да проверим правната служба какво мисли за това как да се решат проблемите от правна гледна точка във връзка с Дани Обединеното кралство. Сега се обръщаме към нашия докладчик. Със сигурност са водени бележки и основните стратегии са ясни. Първо ще минем през комисията. Иска ли да заяви нещо за пакета. Yes, thank you, Chair. We would like to um, да, благодаря, господин председател. Искаме съвсем накратко да вземем думата. Не искаме да навлизаме в подробности тази вечер. А, в момента приветстваме проекта доклада. Важно е да се върви напред в тези обсъждания, включително от международна гледна точка. И сега разполагаме с нещо на масата, на което можем да стъпим в по-нататъчната дискусия. Също искам да припомня, че нашата изходна точка, когато предложихме тези два инструмента, този пакет от два инструмента, тя беше, че трябва да отговорим на проблема, че разследващите органи нямат достъп достатъчно бърз, всъщност изобщо нямат достъп. И това беше особено видимо след атаките Батаклан в Париж и последващите а, атаки. И действително имаше призив от а, практиците, които апелираха към комисията и европейския законодател да действа, се задействат, да предложат нещо, което работи по-добре от настоящите инструменти. И разбира се, ние не казваме, че ефективността е преди всичко. Съгласни сме с казаното от много от изказалите се, докладчици, докладчици в сянка, че трябва да има достатъчно защита на човешките права, но ако не постигнем ефикасно с този инструмент, няма смисъл от него идеята да имаме нещо по-добро от настоящия инструмент. И при нас а, има известна загриженост, що се отнася до предложенията в проекто доклада, които правят процедурата изключително сложна. А, следва да анализираме по-подробно, но като че ли има доста осложнения, включително системата за а, уведомяване с три държави членки, три различни правни реда ще се прилагат е, с е, възможности за четвърти такъв, ако има стъкновение с закона на трета държава. Е, така че много подробности, които считаме ще е, действат негативно на стоиността на предложението. Както казах, не искам да навлизам в подробности. Комисията предложи два инструмента, не защото смятаме, че два инструмента са по-ефективни от един, а чисто и просто заради правните условия. Особено, що се отнася до представителите на трети страни, правното основание член 82 няма как да се използва, за да се наложат задължения в тяхна посока. Тук не става въпрос за съдебно сътрудничество, сътрудничество между държави членки. Става въпрос за доставчици от трети държави. Член 82 на основата на нашия правен анализ не е достатъчно правно основание в това отношение. Ето защо смятаме, че е, би имало проблем, ако чисто и просто транспонираме тези разпоредби в регламента. Казвам това, но с радост ще продължим работата с докладчицата и с докладчиците в Сянка, за да обсъдим всички по-нататъчни подробности, ако има готовност за такова обсъждане. Благодаря на комисията и сега наистина се връщаме към докладчицата, която може би има подробни коментари към това, което беше споделено, но ако няма каквото добавите, ще кажа какъв е графика от тук нататък или имате думата. Озадачена съм тук а, края на изказването на комисията, че може да има и трета и четвърта държава, която да се включи, но от друга страна това чисто и просто показва, че се занимаваме с много сложна тема и не е лесно да се а, появи този нов подход. Наистина, ако имаме такъв случай, в който съществува само IP адрес, интернет протокол а, и нямаме лице, тогава би могло да съществува такова обстоятелство. Но тук става въпрос за ново законодателство и това законодателство трябва да е приспособено за всички възможни случаи. Комисията каза, но и чухме от докладчиците в Сянка, в повечето случаи имаме държава, в която има някакво престъпление и нарушителите са в същата държава. Да, но има и други случаи. Какво прави в тези други случаи, където престъплението не е изцяло в издаващата държава или пък лицата не са от тази държава? Трябва да направим така, че този инструмент да работи и в тези обстоятелства и да не пропуснем нищо. Ще мога да а, спомена и друг пример, или всъщност не. Няма да го направя днес. Ще го споделя с докладчиците в Сянка. Графикът не мисля, че сме ускорили графика. Някои а, от колегите казаха, че 10 дни са твърде дълъг период, но 10 дни са срока и в предложението на комисията и на съвета, така че не го удължаваме. Въпроса за директива директива или регламент, казва ораторката на немски. Тук а, също така имаме някои нормативни съображения, защото искаме да а, хармонизираме изискванията и да има един инструмент, който да се използва за всички. Не можем в този контекст да има директива, която ще остави в ръцете на държавите членки да преценят как да а, транспонират а, това е причината, поради която искаме директивата да се превърне в регламент. Категориите данни, това ще е много интересен обмен, както и определението. Дали има разлика, когато говорим за данни за съдържание, ако те вече са изпратени или все още са на сървъра. Става ли въпрос тук за различен вид, различна категория данни? Това е нещо, което с радост бих обсъдила и дебатирала с вас и чакам с нетърпение нашите бъдещи срещи. Надявам се, че можем да организираме тези заседания, така че всички да участват и тогава да можем максимално подробно, да обсъдим всички въпроси, които упоменахме днес, но може би и да обсъдим и други въпроси, които не са споменати и да видим колко бързо бихме могли да действаме. Още един допълнителен момент. Нищо не чух от комисията за това дали действително преговарят подробно с Съединените щати за международното споразумение на основата на тяхното предложение, евентуално изпреварвайки решенията, които а, ние ще вземем по темата електронни доказателства. Комисията, имате ли отговор? Не изпреварваме нищо в нашите първоначални дискусии с Съединените щати. И освен това, също и с съвета на Европа, където ситуацията е малко по-различна се чувам упоменаване на преговорите с, САЩ. Дискусиите там ще е, отнемат доста време и ние сме се ангажирали. Мисля да не преключваме каквото и да било, преди да приемем вътрешните правила и сме напълно наясно, че вътрешните правила са основната, базовата линия. Това е основата на нашите, нашия мандат за преговори, член 9, така че там няма прибързване, няма нищо предварително. А, що се отнася до съвета на Европа, ние определяме темпото и все още разполагаме с една година преди условията на преговорите да изтекат, така че разполагаме с график, който не можем да променим. Тъй, е, че е важно и във вътрешните си правила да имаме а, е, ясна базова линия, по която сме съгласни вътрешно. Добре, добре за сега. Току-що обсъдихме проекто доклада на докладчицата и чухме гледащата на докладчиците в сянка. Единственото, което можем да направим сега е да определим крайен срок за изменения, а именно 27 ноември до 17 часа 5 след обед приемането на доклада и края на първото четене в пленарна сесия предстои да бъде потвърдено като дата, така че 27 ноември за изменения. Това е всичко за днес. Продължаваме утре в 9. И ви напомням, че имаме електронно гласуване в е, сутрешното заседание. С това замете си картите за гласуване. Приятна вечер!